Добър ден на всички присъстващи. Е, не сме в целия състав на комисията, но трябва да започнем, защото имаме много работа. Е, освен това имаме докладчици, които имат други задължения и трябва да спазваме разпределението на дневния ред. Ще направим няколко съобщения от името на председателя Сартори. Първо, че заседанието, което е предвидено, имам предвид за Енви и нас, съвместно заседание за обмен на становища за рамковата а, стратегия за хоризонт 2020, ще, се, ще бъде утре в 15 часа. Говоря за утре след обяд от 15 до 18. Това е промяната в програмата. Още една промяна, тя е свързана с седма точка, представянето от страна на Европейската комисия на предложение за регламент на Европейския парламент от комисаря Крос. Трябваше да е днес в нашата комисия. Смисъл. Искам да кажа, че това ще стане трета точка. Веднага след дискусията от по стоманодобивната промисленост ще чуем това. Следващата точка също е сменена. Колегата Уцкок за регионалните последствия от интелигентните мрежи и разбрали са се двете докладчици, но това не е тази сутрин. Трябва да знаете също така, че следващото здание на комисията ИТРЕ ще бъде в Страсбург на 17 октомври от 18 до 21.30. Едно от тези заседания, които често правим вечер там. И така, започваме с първата точка от дневния ред. Давам думата на докладчика, колегата Дюрк, едно представяне на плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна индустрия. Имате думата, колега. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Е, искам да благодаря първо искам да благодаря за това, че нашата комисия може да разгледа какво се случва с устойчивата стомнодобивна промишленост в Европа в рамките на доклад по собствена инициатива. Това е напълно оправдан ход, тъй като тази индустрия е една от основните в Европа. Тя предоставя основни суровини за нашата индустрия, за Имайки предвид колко е важна тази индустрия чисто економически, не мисля, че трябва да забравяме, че след Втората световна война това бе един от основните инструменти за европейската интеграция. Първата стъпка към европейската интеграция, както знаете, беше стоманената Стоманения съюз и съюза за стомана. Нашите е, учредители се опитаха първо да обединят дейността, свързана с е, стоманата. Целите, свързвани с опазване на околната среда, са немислими без активното участие и принос на тази индустрия. Е, новите проекти от този тип дават възможност за по-ясно развитие на останалите индустрии. Стоманата може да се рециклира на 100%, без да се разваля нейното качество, затова тя играе изключително важна роля за, бъд... за едните поколения. Европа произвежда 11% от производството на стомана по света. Над 500 завода в нашите 28 държави членки дават работа на 360 хиляди човека в света. Сега в Китай, разбира се, напредва. Нашите заводи за стомана като че ли отстъпва, защото има прекалено голямо предлагане на стомана, а много малко търсене в Европейския съюз. От 2009 година има криза в тази индустрия и, и нито един от секторите тук не се разраства. Проблемът е, че тези заводи страдат от високите цени на електричеството. Е, и голямата криза продължава. голям ча, голяма част от тези заводи а, би трябвало да въведат а, ограничения в производството си или да затворят. 40 000 работни места са загубени последните няколко години. По економически и екологични причини, както и що се отнася до доставката и сигурността на доставката, е изключително важно Европа да продължи да произвежда стомана с сериозни темпове Европейската комисия излезе с, с съобщение 2012 година, като идеята тук е да се засили производството на стомана. Секторната програма План за действие е пряко свързана с работата и с доклада ни. Преди да продължим към основните предизвикателства пред тази индустрия. Нека да видя какви са факторите, които пречат на конкурентоспособността на тази индустрия. Има четири елемента, които биха могли да резумират основните предизвикателства, които стоманената индустрия а, среща. Първо високите цени на електричеството, изобщо енергията, след това правилата свързани с околната среда и защитата на околната среда, много сложните административни е, регулации, след това международните пречки в търговски план и след това финансирането и развитието. Това са от най-големите предизвикателства, пред които е изправена тази индустрия. Ако ми позволите, искам да вляза в подробностите по тези четири елемента. Що се отнася до цените на енергетиката и електричеството? Конкурентните цени, както и сигурността на енергийните източници, че са изключително важни за този енергоемък част от промишлеността. За съжаление обаче, либерализирането на пазарите на газ и а, нефт не доведаха до намаляване на цените, независимо, че пазарите се отвориха. А, около 40% от общите разходи при производството на стомана отиват за електричество. Електричеството, както и въглищата, са най-големите източници на енергия за тази индустрия и затова те, техните цени оказват огромно въздействие върху тази промишленост. Аз съм а, убеден и съм сигурен, че вие си припомняте, а, си спомняте, че господин Бузек излезе с едно отлично резюме за това какво трябва да се направи. Имаше един доклад, който той изготви съвсем наскоро. Вие го знаете, няма нужда да навлизам в подробности сега. Що се отнася до втория елемент, правилата свързани с климатичните изменения, правилата за опазване на околната среда са изключително важни за доброто функциониране регулиране на вътрешния пазар, както и за опазването на околната среда. Екологичните стандарти са изключително важни. Тази промишленост води важна, има важна роля за тези устойчиви правила. Защо? Защото има огромен огромна възможност за спестяване на емисии в тази индустрия. Екологичните правила не означават само нови възможности. Те положиха и огромна бюрократична тежест върху този сектор. Промяната на целите инструментите, много бързо води до несигурност, що се отнася до този пазар, пазара на стомана. Какво може да се направи, за да се справи този проблем? периода след 2020 година политиката за климата на Европейския съюз трябва да бъде направена така, че технологичните ограничения, ограничаването на конкурентоспособността, както и амбициозността на държавите извън Европейския съюз да бъдат включени. Трябва също да се направи така, че новият регистр за изтичане на производства в трети страни да отговаря на директивата за търговия с емисии. Имайки предвид различните сектори на тази индустрия и въздействието на електри... цените на електричеството. След това ограниченията наложени търговията. Европейската стъмнодобивна индустрия зависи до голяма степен от международната търговия. Поради тази причина ние подкрепяме либерализацията. Ние сме един от най-големите пазари в света. Има много трети страни, които използват търговски ограничения в своята индустрия. Съответно, това води до изкуствени предимства. Економическата криза всъщност засили този процес. Има различни видове е, финансиране, предоставено от държавите, или пък е, тарифи, които се налагат, или връщане на ДДС, или преки субсидии е, за събестоеността. Европейския съюз трябва да предприеме сериозни действия срещу дъмпинга, както и субсидиите, които се дават за компенсиране на високите цени. Четвърта точка беше свързана с научни изследвания и финансиране за иновации. Основният плюс при нас е съвременния процес на производство. Имайки предвид различните възможности за намаляване на емисии обаче, можем да кажем, че работата на най-модерните заводи е стигнала до максимума си, чисто технологически погледнато. Това означава, че нови революционни технологии са необходими, за да ни се даде възможност да постигнем а, намаляване на емисията. С други думи, Съвременните технологии за момента не могат да ни помогнат в тази сфера. Имайки предвид, че технологиите са изключително важни, а там са нужни много пари, за да има пробив, трябва да видим през следващите седмици как може да се постигне този пробив и как това може да влезе в програмата Хоризонт 2020 година. Госпожо председател, почитаеми колеги, това бяха четирите сфери, в които стоманодобната индустрия е изправена пред най-големи предизвикателства. В случая говорим за наистина огромни предизвикателства, но Европа не може да да си позволи да загуби производствената си база и да се превърне в един дребен производител на стомана. Нашия доклад по собствена инициатива предоставя отлична възможност да поддържаме конкурентоспособността на Европа и да засилим индустриалната си база в този изключително важен сектор. За това с удоволствие ще включа всички идеи, всички предложения, които могат да имат колегите и ще се опитам да ги включа в моя доклад. Благодаря ви, че ми давате възможност. Благодаря на докладчика. Имаме половин час време за дискусия и мисля, че много от вас ще могат да се изкажат. Комисията също. Докладчика може да каже няколко думи. Започваме с докладчите Сянка. Андрес Берейра, който е докладчик Сянка за социалистите. Gracias, Presidenta. Evidentemente celebramos que la Comisión haya presentado este plan. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме представянето на тази стратегическа програма от страна на комисията за възстановяване на металургията в Европа. Това е особено важен отрасъл. Ние сме е, втори производител в света, произвеждаме 11% от световното производство и това представлява 360 000 работни места. Тази промишленост е основна съставка от европейската промишленост, свързана с електрониката, с автоматизацията, има важна роля. Въпреки това имаме спад с 27% и то внезапен спад, който естествено се дължи на високите цени на енергията, нерешен проблем и заради економическите промени за приспособяване към устойчива економика и към зелена економика. Имаме нужда от е, регулаторна рамка, която да бъде точна, ясна, за да знаем точно какво е търсенето, за да приспособим съответно предлагането. Не само в областта на комуникациите, но също така в е, областта на административното обслужване. Трябва наистина да се преборим срещу нелоялната конкуренция, която наистина представлява сериозна пречка за този отрасъл. Трябва да наблегнем на факта, че вътре в Европейския съюз също има нелоялни практики, които водят до дисбаланс в Европейския съюз. Трябва също така да се занимаем с всички проблеми, свързани с логистиката, с разходите, свързани с енергетиката, както вече ви казах. Това е изключително важен момент. Самата енергийна ефективност трябва да бъде подобрена. Има много средносрочни проблеми, свързани с иновациите, с нови продукти, които трябва да се предложат на пазара и трябва да се занимаем с всички тези економически данни. Хоризонт 2020, сътрудничеството, научно-развойната дейност, е, инвестиционните е, банки. Всичко това трябва да бъде включено в доклада и този доклад не трябва да остане само на хартия. Изключително важно е тази промишленост в Европа да стане конкурентно способна, приспособена към територията си, както краткосрочно, така и дългосрочно. Както ви казах, спадът е от 27%, от 2008 година рецесията е явна и сега е абсолютно необходимо този промишлен отрасъл да се приспособи към новите стандарти и да стане конкурентно способен в европейски мащаб. Всичко това означава и включване на самите работници, които трябва да се приспособят към новите условия. Става въпрос и за търсенето на нови работни места за онези, които са загубили е, местата си. Подготвили сме изменения. Приветствам плана за действие, подготвен от комисията, защото не трябва да се забравя цяла една част от нашата европейска промишленост. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. Сега давам думата на господин Масу. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, добре е, че имаме още едно съобщение от Европейската комисия по промишлената политика е, и стоманодобива. Стоманодобивът е, е стълбът на индустрията в Европа. Следва обаче да отбележим, че отговора, който се дава на проблемите, не е достатъчен. Очевидно е, че конкурентоспособността е ключът към всичко. Екодизайна, рециклирането са също важни – Ние даваме един частичен отговор, регулаторна рамка, която не е лесна за изпълнение от индустрията, в частност от страна на стомонодобивната индустрия. И не отговаря на всички проблеми, пред които са изправени стомадодобивните предприятия. Един от основните им проблеми е свързан с ценообразуването на електроенергията, която се формира тук в Брюксел и не се отчита какви са нуждите на самия сектор в достатъчна степен. Освен това, политиката, свързана с смягчаването на промените в климата, оказва своето влияние. Ние отправяме един доста неясен сигнал, като въвеждаме системата за търговия с емисии. Ние променяме тази система непрекъснато. Превръщаме тази политика дори в още по-сложна за изпълнение, като ограничаваме безплатните права на емисии. Това е погрешен, отрицателен сигнал. Трябва да се отправи сигнал от Брюксел, който да доведе до промяна. Изправени сме сега пред проблема с изнасянето на производства в райони, където няма строги екологични норми. Правят се опити да се реши един проблем, който е създаден тук в, в Брюксел. Ако някой твърди, че държавните помощи се ключат към всичко, очевидно е, че не са прави. Държавите членки, които осигуряват държавна помощ, могат лесно да предизвикват изкривявания на пазара. Стоманодобивът не е проблема само на една или две държави членки, а на 23 държави членки. И те са изправени при доста трудни економически условия. Ние тук в парламента трябва да се изправим пред предизвикателството и да направим нужното за цените на енергията. Иначе трябва да забравим за повторната индустриализация на Европа и няма никога да стигнем до подобряване състоянието на стоманодобива. Благодаря. Сега давам думата на колегата Герек. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, Кризата, пред която сме изправени, ясно показва, че имаме а, да се справяме с огромни предизвикателства, като изтичането на а, въглеродни емисии, например. Друга догма се разпространява в момента, свързана с климатичните изменения. А, всичко това допринася до спад в автомобилостроението, в стоманодобива, в Европа. Всички те са изправени пред сходни проблеми. Но нека да се върна на стоманодобива. Това е ключова индустрия, ключов отрасъл в Европа, но е и голям източник на емисии на CO2, защото големите пещи водят и до големи емисии. От документа на Европейската комисия разбираме, че Европа трябва да прилага рециклирането. Но искам да ви отправя едно предупреждение относно пътя, който е избран за рециклирането. Тъй като при скрапа на метал има увеличаване на съдържанието на мед което ще затрудни автомобилостроението да използва тези материали. Защото а, тези рециклирани а, скрап а, метали с високо съдържание на мед са по-подходящи за използване в строителството. Европейската политика доведе до едно положение, при което трети страни ще могат да се възползват от това, което правим. И добър пример в това отношение са редкоземните елементи. И така, дами и господа, може би е добре, че въвеждаме схеми като а, търговията с емисията, но трябва да сме предпазливи да не допуснем а, а, нарушаване на конкурентоспособността на европейската индустрия. Благодаря. Колегата Мецярош. Благодаря, госпожо председател. Приветствам тази инициатива от страна на комисията. Трябва да се занимаем с този отрасъл в Европа. Изключително важен е, е той. И започваме в последния момент да се занимаваме с този проблем въпреки спада от 27%. Всъщност става въпрос за 15% от брутния вътрешен продукт, а отрасълът иска да постигне 20% през 2020 година. Аз идвам от Словакия, където този отрасъл е много важен и ще се върна на този въпрос малко по-късно. Преди това искам да ви кажа нещо друго. Няма сега да повтарям цифрите. Но ние произвеждаме 176 милиона тона, т.е. на второ място сме след Китай и сме преди САЩ, например. Колегата Дюрк наистина говори за всички аспекти на проблема. Той е, очерта важните четири предизвикателства на този отрасъл. Това са и че четирте е, пътя, по които трябва да тръгнем, за да подпомогнем е, отрасъла. Говореше се за цената на е, енергията, за опасването на околната среда, за финансиране. Всъщност става въпрос за 500 завода в Европа. Спомена и 40 хиляди души, които вече са загубили работното си място. Това е една много опасна тенденция, която трябва на всяка цена да бъде прекратена. Суровините са много важни. Имаме ги в Европа. Става въпрос за стоманени продукти, е, които са доброкачествени в Европа ще се създаде е, работна група на високо равнище и вероятно ще се създаде и форум във връзка с е, е, металургията в Европа. Мисля, че тези два форума ще изиграят важна роля, но няма да бъдат достатъчни, за да може да се спаси отрасъла. Спасяването на отрасъла изисква пари, естествено. Не може да се спаси металургията без пари. Колегата Дюрк говори за тези четири предизвикателства – с които ще трябва да се справим. Съгласен съм с така очертаните въпроси и съм съгласен с твърдението, че наистина на всяка цена трябва да спасим металургията. Съгласен съм, че държавните помощи в трети страни наистина създават дисбаланс и нелоялна конкуренция, но може би трябва да оставим малко на страна третите страни и да говорим за Европа отначало. Нека да ви кажем няколко думи за US Steel, които имат завод в Кошице. Това е металургичен регион, традиционно, Става въпрос за заводи, които работят от десетки години. US Steel сега а, са решили да продават тези заводи. През 2013 година нашето правителство подписа мораториум с US Steel. Споразумение, според което в продължение на 5 години трябва да се запази завода. Не могат да се уволняват работниците през това време, но същевременно USTIL се обръща към съда и иска компенсация от 260 000 евро. С това искам просто да ви кажа, това е пример, който ви посочвам, за да ви кажа, че нашето правителство се опитва да спаси металогичния отрасъл на всяка цена и всички останали правителства би следвало да направят същото, защото не става въпрос просто за металургия, става въпрос за автомобилостроено, за електроника, за, за са машини и ние можем да произвеждаме всичко това у нас, няма нужда да ги внасяме от е, щатите. И точно тук трябва да заговорим и за търговски ограничения, които могат да ни помогнат да спасим онова, което все още може да се спаси. Аз също ще е, внеса някои изменения за подобряването на този текст – Разбира се, ще ви държа в течение и ще е, подам някои идеи, но съм напълно съгласен с колегата Дюрк. Благодаря. Grazie a lei. <clears throat> La parola ora al collega Roy. Благодаря, колегата Ройл. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kollegen, nur drei kurz. Уважаеми колеги, госпожо председател, три бързи бележки. Първо искам да благодаря на колегата Дюрк за отличния доклад Второ, металургията е ключова промишленост. Ясно е, че е, Европейския съюз трябва да се произнесе ясно или за, или против тази промишленост. Или искаме европейска металургия, или не. Няма друг начин. Ако искаме европейска металургия, трябват съответни политически решения тази промишленост е, не е просто сбор на различни металогични предприятия. Колегите вече го казаха. Трето. Ясно е, че положението е катастрофално с е, европейските политики именно в областта. Всъщност европейските политики имат е, катастрофален резултат. Очевидно така тази промишленост не може да оцелее, а напротив разрушава работни места. Промишлеността е свръхнатоварена и това трябва да се уреди. Не можем да задушим една промишленост от всички страни. Не можем да налагаме все повече ограничения и след това да леем крокодилски сълзи, когато работните места са разрушени трябва да сме ясни и мисля, че е време Европейския парламент да лансира е, истинска акция в полза на металургията. Ако искаме да създаваме работни места, искаме да създаваме приходи, защото приходите всъщност ще дойдат от европейските работни места, е, нямаме альтернатива. Трябва да кажем да на металургията. Благодаря. Благодаря, господин Райл. Сега господин Гебълс. Госпожо председател, уважаеми колеги, трябва да разберем, че от 15 години насам делът на промишлеността в Европа падна от 20 на 15% от БВП. Това е факт. В много отрасли има закриване на предприятия, има преструктуриране и най-вече в много отрасли има европейска промишленост, която излиза от Европейския съюз. Това въжи и за тази стратегическа промишленост металургията. Нашия доклад, че колегата Дюрк е напълно прав, когато казва, че винаги ще имаме нужда, поне в предвидимо бъдеще, от стомана, от ламарина, от чугун, винаги ще имаме нужда от това, за да произвеждаме най-различни видове продукти. Проблемът в металургията е, че все по-малки обеми от стомана са необходими. Един пример. За да се построи отново Айховата кула по същия начин, днес вече бихме имали нужда само от една трета от стоманата, която е била използвана на времето за построяването на ефовата губа. Една трета. Ето това е прогреса в металургията. Но проблемите в европейската промишленост не са точно тези. И колегата Дюрк много ясно ги е, очерта. Става въпрос за големи, прекалено високите цени в енергията и е, всички задължения, свързани с околната среда, които не тежат е, в Китай, например. Продължава да има инвестиции, само че извън Европа. Митал е, инвестира в е, Африка, в Южна Америка, в Азия, но в Европа затваря. А Тата Стил по същия начин. Аз съм се срещал, и то наскоро, с доктор Едър, който е, е трети производител. Едър строи нов завод в САЩ, за да произвежда суровина за собствените си промишлени предприятия в Европа. Защо? Защото цената на енергията е по-ниска там. Енергията делът на, на, тези, на тези разходи е по-голям, отколкото делът на е, заплатите. Ние в Европа просто не можем да си позволим това. Ние инвестираме в е, шел газ, просто защото продължаваме да вярваме в е, някакви фантасмагории, но в САЩ шел газ е намалил фактурата на енергията – И така, производителите на тръби, например, в момента инвестират отново в САЩ заради цената на енергията. Освен това, ние си позволяваме лукса да се опитаме да спасим планетата, като налагаме на разни ограничения на цялата европейска промишленост. В един момент в Стокхолм междуправителствената експертна група доста трудно обяснява защо температурата на Земята не се увеличава вече, въпреки е, въглеродния двуокис. И ние продължаваме да се е, ограничаваме и да налагаме ограничения. В Киото отново Европейския съюз се противопостави на всички останали. И аз се хващам на вас всички, за каквото искате, че, например, австралийците ще излязат от Киото, така както го направиха канадците, японците, американците и всички останали. Европейската промишленост е, има само 11% емисии, глобални емисии на въглероден двуокис. Наистина ли е, смятате, че ако намалим тези емисии с 20%, ще можем да компенсираме е, онова, което е, емитира Китай и всички останали. Европа е построена около стоманата и въглищата. Това е началото на Европа. Ако Европа иска да остане е, промишлена империя, ние трябва много бързо да извлечем необходимите полки и да спрем да свръхнатоварваме нашата промишленост и в частност металургията с разходи, които не въжат за нашите конкуренти. Благодаря. Благодаря ви, колеги, тъй като малко се удължи списъка на ораторите пред мен. Аз ще се махна, няма да говоря за да ви дам път да се изкажете, макар че много ме интересува, тъй като Италия се интересува от тази тема. Искам да ви помоля във втората част на дискусията да бъдете малко по-кратки, две, не повече от две минути да са вашите изказвания, защото иначе е, много бързо ще ни свърши времето. Колегата Енинг със същата препоръка за две минути, след това Кройнсман, Ланген, Нойблер и след това Европейската комисия и докладчика. Така че, е, моля ви да разберете, че времето ни притиска. Енинг. Euh, Благодаря, госпожо председател. Следващия път обаче ще дадем две минути на всички още от началото, за да сме спокойни. Споделям казаното от колегата Рол и само част от казаното от преждеговорившия. Да, имаме нужда от силна металургия в Европа, защото металургията създава работни места и то добри работни места, които се плащат добре и които насочват именно в този отрасъл. не, не бива да страдаме от всички тези е, ограничения и разходи. Има безмилостна е, битка и конкуренция отвън от Европа. Нека да ви говоря за това, което познавам във Франция. Арселор Митал дойде във Франция Мислите ли, че френската металургия не е способна да произвежда конкретно способно, за да печели клиенти? Може, обаче стратегията на Митал беше следната. Да, закупува с кредити. Съответно, предприятията да получават всичко от работниците, те да плащат за предприятията, съответно да извлече абсолютно всички преимущества от европейската промишленост и за да ги приложи навън. Ето това направи Митал. Ако не разберем това, все едно нищо не сме разбрали. Митал е истински вампир. Той просто извлече цялата живителна сила от предприятията и в момента иска да затвори а, промишлеността в Европа, за да а, инвестира в Индия. От какво има нужда европейската металургия? тук не става въпрос само за метал, става въпрос за устроено, Всичко се каза вече, включително и за въздухоплавателна индустрия и така нататък. Тук имаме резерв от стотинци хиляди работни места, но просто трябва да бъде поне малко защитена от всички атаки. И най-вече, от какво има нужда, и ще спра до тук, е да има индустриалци, които да не инвестират навън, за да искат максимална печалба, като експлуатират работниците навън, а да могат да бъдат е, насърчени да работят в Европа. Благодаря. Благодаря, ще бъда кратък. Напълно съм съгласен с е, казаното от господин Ройл. Ще направя само една добавка. Стоманодобената промишленост в Германия не произвежда само стомана. Тя предлага решения на клиентите си. Ако кажете, че това е производство, което е енергоевко и че трябва да се внася този продукт от другаде, това ще бъде много голяма грешка. Защото се нуждаем от тази промишленост, в производствената верига, тъй като тя предлага решение на клиентите. Европа трябва да се развива като място, където се развива индустрията. За това ни е необходим и стоманодобив, а за това ни е необходима и ефтина енергия. Благодаря, господин Ланген. Колеги, аз съм съгласен с вас, че основните условия за стонодобива не бива да се влушават. Основният проблем обаче в момента е, че има спад в търно, търсенето през 2007 в Европа 14,7 милиона автомобили а, са били предлагани, са, са търсени, сега е спаднато с 11,2 което води до спад в търсенето на стомана. Търсенето на стомана е 30% по-низко, отколкото преди кризата. Затова трябва ние да имаме предвид търсенето, трябва да се увеличи търсенето на стомана за онези отрасли, които се нуждаят от нея. Появяват се нови конкуренти. По света има нови металургични предприятия, които се създават в Абу-Даби. Те изнасят в Европа и други части на света. И така, от една страна трябва да се подобри търсенето, от друга страна трябва да се подобрят и научните е, изследвания, за да се подобри конкурентоспособността. Следва да държим сметка и за разходите за енергия, но изключително важно е да има научно-изследователска и раздвойна дейност, защото стоманодобива а, трябва а, да се а, промени. Ако искаме да променим структурите, разбира се, това ще се отрази и върху работните места – продължение на 50 години Европейската общност за въглища и стомана гарантираше развитието на този сектор. Необходимо е преструктуриране, за да продължи производството и никой да не бъде изоставен. Госпожа Ниблер. Благодаря, искам да благодаря на господин Гьобелс за казаното от него. Подкрепям също и господин Кройцман, господин Ройл в техните изказания. Ако искаме стоманодобива в Европа да продължи да се развива, трябва да се разреши сериозния проблем с разходите за енергия, както вече многократно беше подчертано. Не става дума само за стоманодобива, който отдавна се изнася към други части на света. Например, в моя регион ние имаме предприятие, на, имахме предприятие на БМВ, които сега обаче изнесоха производството си в САЩ. Това изместване на производство продължава вече години наред и не бива да се затваряме очите при този процес. Както каза господин Гьобелс, ако спрем да имаме предвид въпросите, свързани с цените на енергията и екологичните изисквания, ще се окажем в губеща позиция. Не можем да имаме ново производство без научни изследвания. Цялата верига, включително доставчиците, в бъдеще може да се изнесат от е, Европа. И това е въпросът, на който трябва да намерим отговор – той е още по-актуален сега. Докладът е отличен и аз с, удоволствие ще го подкрепя. А, трябва да ви кажа, че притискани времето Рубик, Безина и Тротман и това и повече няма да се изказват. Съжалявам. Ще се върнем на тази тема отново, когато обсъждаме измененията, така че и аз тогава ще мога да се изкажа. Колегата Рубик. Äh, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика. Ако искаме да имаме потребление в Европа, трябва да помислим и какво може да се произвежда в Европа. Ако искаме да имаме истинска производствена верига, която обаче има проблеми с разходите за енергия, разходи и цените на продукцията, както и с заплащането в Европа, което е едно от най-високите в света, ние се нуждаем от обмисленето на нова стратегия. Трябва да разгледаме силната конкуренция, която се появява по света и да видим по какъв начин нашите производители могат да се защитят. Много НПО и други фактори се опитват да прогонят европейската индустрия от Европа. Не бива да се поддаваме на това, не бива да попадаме в тази клопка. Бих настоял нашата комисия, комисаря да, да разгледат кои са интересите, които стоят зад определени НПО, които се опитват да изтласкат индустрията от Европа. колегата Бриджина. Благодаря. Независимо какво казваме за технологията, за развитието, очевидно е, че стоманодобивът не може да се счита за изключение. Знаеме, че този отрасъл е енергоемък много от производствата се изместват, из... изкласват се от Европа. И ако не се предприемат мерки, капиталът ще отиде другаде. Ще се преориентира към други части на света. Енергията скъпа стру, струва скъпо тук. Необходимо е да се намери технологическо решение, за да могат нашите производители да имат същите цени, като тези, които имат предприятията в САЩ или Китай. Иначе няма да можем да задържим нашата конкурентоспособност. Благодаря, госпожа Траутман. Искам да подкрепя и цяло колегата Гебелс, който е един от парламентаристите, който се се намирам, е, който е запознат с е, проблемите с Томенодобива е, в Франция, Белгия, Люксембург. Стоманната е важен ресурс, необходим за автомобилостроението, за строителството и прочие. И необходимо е да се развива благодарение новите технологии трябва да настояваме държавите членки да имат политика за развитие на стоманодобива и производството на стомана да се има предвид, че е изключително важна за развитието на економиката в Европа. Можем да говорим за цената на труда, за капиталите, но нищо не може да замени европейската индустрия. Трябва да намерим отговор от страна на комисията за това, което стана свързано с цените на въглеродните емисии. Също да се види как ще се използват възможностите за улавяне и съхраняване на въглерод. Ние трябва да подкрепим производството, като продължи и научните изследвания, що се отнася до подобряване на производството на стомана. Благодаря. Благодаря, дебата свърши давам думата на Пелегрини, който представлява Европейската комисия. Прего, цоро е Пелегрини. Имате думата, господин Пелегрини. Thank you very much. I'll try to be short because there has been uh, е, Благодаря. Благодаря за многото изказвания. Нека да започна самото начало с следното. Защо се намираме в настоящата криза? Мисля, че депутатите, които се изказаха, показа, ни, ни посочиха различните фактори. Всеки от вас казваше, това е най-важният фактор. Не, всъщност това е една смесица от всички фактори, които посочихте. Има един въпрос, който е свързан с ниското търсене на стомана, особено в автомобилистиката част от депутатите го посочиха като основен фактор. Да, наистина е един от основните. Вторият, който бе посочен от други депутати, беше нелоялната конкуренция. Това е посочено също така и в нашето съобщение. Виждаме все повече рестриктивни търговски практики, които се приемат от различни държави членки. Бих се съгласила с депутатите, които казват, че това се дължи на факта, че европейското законодателство, особено що се отнася до опазването на климата, също попречи на тази индустрия. В нашия план за действие за самодовената индустрия виждате, че сме казали, че Европейски съюз ще види какво е въздействието на законодателството съюза върху тази индустрия и трябва да ви кажа, че вече го направихме. От приемането на съобщението до сега представихме едно проучване, можем да го дадем на вашата комисия, можете да го намерите също така на сайта на комисията Генерална дирекция предприятия и виждаме, че цената на регламентацията в Европейския съюз, особено периода, който започва започва началото на кризата 2009, е всъщност голямата част от големите разходи на индустрията, защото цената на това законодателство всъщност пое голямата част от печалбите. Та, има комбинация от три фактора. Искам да се върна на казаното от докладчика господин Гюрк който посочи четири основни е, глави или, или елемента на, тази, на този доклад. Съгласен съм. Да, добре е първо да се цените климатичните изменения, ограниченията в търговията, е, но има и пети елемент, който липсва в структурата и това е социалното измерение. Голяма част от депутатите, които се изказаха, споменаха предложени закривания или вече закрити е, металургични комбинати. Трябва да видим как могат да се използват структурните фондове, за да може да се облегчи реструктурирането, което ще настъпи в тази промишленост. Трябва да се използват структурните фондове не само за да се облегчи реструктурирането, но и за да се е, предоставят курсове за преквалификация, защото има известни умения, които липсват в този сектор и ще има нужда от структурно финансиране, за да се е, преквалифицират работниците. И накрая, е, още две неща. Първото е за климатичните изменения. Всички, които се изказахте, говорихте за това, колко струват климатичните изменения на този сектор, но трябва да ви кажа, че има и нещо положително, свързано с, с схемата за емисия на търговии. А то е, че, както виждате в нашето съобщение, ние приказваме държавите членки да заделят приходите от тази схема и да ги дадат на енергийно е, е, енергоемките, извинете, сектори. Тоест, може да се заделят такива постъпления. Това обаче държавите членки не го правят, тъй като сме в криза. Сега по време на криза, вместо да върнат парите и да ги реинвестират в индустрията, правителствата ги използват за своите бюджети е, мислим да направим задължително това заделяне на средства, защото тези средства могат да бъдат използвани за научни изследвания и иновация в сектора. Още нещо накрая нещо споменато от много от вас, отново свързано с иновациите. Това, което ние ще се опитаме да направим е да използваме Хоризонт 2020, за да финансираме публично-частни партньорства, които са ключови за този сектор. Те са два проекта за обработваемата индустрия. Ще се опитаме да заделим максимално средства за тези ПЧП. На ваше разположение сме, разбира се, на разположение на докладчика при изготвянето на доклада с помощ. Благодаря, господин Пелегрини. Успяхте за кратко време да кажете много интересни неща. Сега отново давам думата на докладчика за няколко думи. След това има друго време, ще се върнем на нея. Köszönöm a szót, elnök asszony, és Рабид Ласак. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Макар, че с голямо удоволствие бих коментирал всеки един от коментарите, които бяха направени, няма време да го направя. Затова искам да кажа нещо на господин Ройл. Той в своето изказване заяви, че не може да подходим половинчато към стоманодобивната индустрия. Ние сме или за, или против. Не, ние трябва да имаме и ясна позиция по въпроса. Аз съм убеден, е, че задълбочения дебат, който проведахме тук, показва, че нашата комисия е за тази индустрия, че подкрепя тази индустрия в е, дебата. Мога да допълня още нещо. Е, нещо успях да се убедя последните минути, а то е, че трябва някакси да се съсредоточим върху цените на енергията. Сложните правила за опазване на климата, търговските ограничения, финансирането на иновациите и научно-изследователската дейност. С удоволствие ще включа много от идеите на колегите. Трябва да се вгледаме също така в социалното въздействие на всеки един от тези фактори, защото в доклада това трябва да излезе на преден план. Тук говорим за една част от промишлеността, която е важна за нас, защото е основополагаща. С нея бе основан Европейския съюз и този част от промишлеността трябва да продължи да играе тази роля. Очаквам с нетърпение предложения от колегите, за да мога да ги включа в своят окончателен доклад. Благодаря. Благодаря на колегата Знаете, че за изменения трябва да работите до 13 ноември, да ги изпратите. След това гласуването е на 16 декември, така че има възможност да работите задълбочено. Благодаря на комисията. Сега преминаваме съвсем бързо към втората точка от дневния ред. Както казах в началото, обърнахме малко програмата, изменихме дневния ред тази сутрин и сега ще дам веднага думата на господин Виола, който ще е, ни представи този пакет който вече при привлече много внимание в много държави. Имате 15 на минути, колкото имате нужда всъщност, за да можете да представите своя доклад. Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми депутати. За мен е чест да ви представя а, регламента и пакета, който бе прият together with the communication, the recommendation. Заедно с съобщението и препоръките на 11 септември. За мен е голямо удоволствие, че има възможност да ви запозная как е структуриран регламента. Това е първият ни контакт. Ще има допълнителни контакти Европейската комисия е готова да предостави нужната информация, от която би се нуждала вашата комисия. Нека да ви запозная с предисторията. Защо се стигна до този регламент? Нека да видим също и по-широката картина и приноса на информационните и комуникационни технологии за развитието на Европа. Вие знаете, е, че направихме сериозен преглед на цифровата програма и се фокусирахме върху ключови цели. И те са във всички посоки за да се гарантира, че всичко, което е свързано с развитието на информационните и комуникационни технологии, ще бъде обхванато. Защо се набляга на регламентирането? Това е така, защото споразумението по многогодишната финансова рамка доведе до намаляване на 1 милион на средствата за свързване на Европа, т.е. през следващия програмен период ще разполагаме с по-малко средства. Частните инвестиции, които а, са необходими, а, също трябва да бъдат отчитани, поради което се увеличава и важността на регламентирането. Ние разгледахме също промените в публичните услуги и какво може да се направи за подобряване на ефективността, за подобряване на качеството на обслужването и как може да се превърне този сектор в печеливша, не в губеща. за да се използва в пълна степен възможността за предоставяне на цифрови услуги на гражданите. Има 1 милион свободни места в Европа в сектора на ИКТ и това е особено важно да се подчертае, като се има предвид особено, че имаме толкова висока младежка безработица и при наличие на нужните условия и умения има огромен потенциал този сектор за предоставяне на работни места. Така че изключително важни са уменията в цялостният модел на една ИКТ стратегия в Европа. Разбира се, необходимо е да имаме сигурни мрежи, трябва да има сигурност относно правата на интелектуална собственост, както и използването на възможностите, които се предлагат от изчисленията в облак. Всичко това накара комисията да обмисля конкретни мерки и след една седмица ние ще разгледаме в напредъка постигнат в областта на единия цифров пазар, в единия пазар на далеко съобщение. Ние подготвяме Европейският съвет, ние предлагаме конкретни мерки, за да могат важните елементи на ИКТ стратегията в Европа да бъдат приложени в разумни срокове, защото това е изключително важно за конкурентоспособността и растежа в Европа, както и за конкурентоспособността на Европа по отношение на другите части на света. На 11 беше одобрен пакетът, включва три части. Визия за единен далекосъобщителен пазар – Определят се стъпки, които трябва да бъдат предприяти, за да се стигне до пълна хармонизация на далекосъобщителния пазар в Европа. Има препоръка, свързан с разходите и неприлагането на дискриминация, използване на най-добрите практики, за да се даде стабилност и сигурност при достъпа до мрежите, особено високоскоростните а, мрежи. Какво включва предложението, в частност какво се включва в регламента? Това е солидна основа за изграждането на инфраструктура, защото без инфраструктура не може да има услуги. Това е съвършено ясно не може да има изчисления в облак за администрацията, или други сектори, ако няма инфраструктура, ако няма цифрови класни стаи, не може да стане обаче това без да има връзки с бързоскоростни мрежи. Позицията на Европа е доста разнообразна. Има някои държави, които са много напреднали в развитието на широко високоскоростните интернет връзки и други, които са по-изостанали. Нашия континент има 500 милиона граждани и трябва да се осигури нужната свързаност трябва да се набере нужната критична маса, за да можем да се конкурираме с останалата част на света, за да може да се допринесе за работни места и растеж. Ние искаме Европа да бъде в челните редици. Разбира се, това означава, че гражданите трябва също да извлекат ползи от всичко това. Ние не знаем как ще изглежда точно индустрията след 10 години. Според нас трябва да се предоставят отворени услуги, отворен интернет, достъп за, до интернет, до високоскоростни мрежи при много ниски цени. Нашето предложение е изключително балансирано съдържа три стълба и всичко е обвързано. Това не е просто един сбор от идеи. Ако едната част от тези три части липсва, всичко ще се разпадне. Логиката на предложението е следната. Трябва да има сигурност фирмите, които искат да оперират в европейски мащаб, да знаят какви регламенти ще се прилагат, коя ще бъде юрисдикцията, какви са правилата на играта като цяло. Когато говорим за ресурсите, с които трябва да разполагат тези фирми, за да предоставят услуги на гражданите. Тук трябва да посочим изключителната важност на спектъра. Кои части от този спектър ще се използват, на какви цени. Необходимо е да се гарантира достъп до бежичен интернет навсякъде, без никаква бюрокрация. Изключително важно е да има достъп до високо скоростен интернет, за да могат да се обвържат местните мрежи. И това е също важен елемент, това е важен ресурс, който трябва да се вложи от фирмите, за да могат да предлагат услуги за фирмите, за малките и средни предприятия, за гражданите. Всичко трябва, това трябва да гарантира също и сигурност за гражданите, еднакви условия, когато става дума за сключването на договори, еднакви условия, когато става дума за достъп до интернет. И разбира се, трябва да имаме предвид, че това е континент, недопустимо обаждане от единия край до другия край на Европа да струва понякога сто пъти повече, отколкото в друга част на Европа. Това са цени, които не са економически оправдани. Сега ще навлеза в малко повече подробности по трите части, за които споменах. Първата Първият стълб се отнася до един европейска авторизация или разрешение. Това е нещо като паспорт. Когато имате паспорт, който се признава от всички държави членки, може да го ползвате. Малко странно е фирмите днес в Европа, които предлагат електронни комуникационни услуги, се нуждаят от 28 разрешителни в Европа. Най-нормално е тези разрешителни, които се издават от държавите членки, автоматично да бъдат признавани от всички останали. Разбира се, има сложни решения, централен орган, който да издава разрешителните, но това ще означава повече централизация, повече бюрокрация. Предложението не е насочено в тази посока когато говорим за управлението, това предложение иска да се извлече най-доброто от съществуващите възможности за управление в Европа. Така че на комисията, националните регулатори, регулаторите на спектъра да работят съвместно добре, без да се създава допълнителна бюрокрация, без да се създават нови централизирани органи. Според нас това не е необходимо на този етап. И така, единното европейско разрешително е съвсем а, просто като а, концепция. Когато се получи такова разрешение от една фирма, тя има правото да оперира където и да е в Европа. Разбира се, компанията не е задължена да го направи, но ако иска да работи в цяла Европа, тогава Тя трябва да оперира поне в две държави членки, за да може да се ползва а, от етикета европейска компания. Ако тази фирма иска да има а, сериозен пазарен дял в даже на държава членка, а, тя трябва да бъде третирана по същия начин и в други а, части а, на Европа не по еднакъв начин, но когато има подобно положение, трябва да се прилага и подобно регламентиране. Ние приложихме засилени правомощи на комисията за защитни мерки национално а, ниво за а, фирми, които притежават така наречения кавички европейски паспорт. комисията да има право на вето в изключителни случаи. Разбира се, това ще се направи в, в консултации с националните регулаторни органи с БЕРЕК. Фирмите, които искат да работят в европейски мащаб и да се развиват, трябва да бъдат третирани по еднакъв начин. Но в това, този регламент не се предлага местните мрежи да се регламентират на европейско ниво. Съгласно проекта, който предлагаме, това трябва да се прави на местно ниво. Това са местни решения, които се правят от местните регулаторни органи. Фирма, която иска да оперира на европейско ниво, трябва да има сигурността, че правилата ще се прилагат по хармонизиран начин. Спектърът е много важен за това предложение. Тази е, част е, независимо от... трябва да се прилага независимо от това, за кой доставчик става дума. Не бива да а, пренебрегваме реакцията, която беше доста положителна, особено що се отнася до използването на спектъра. Лесно е да се обясни а, В момента Европа само 6% използване на 4G. Изоставаме дори от Африка в това отношение. Има много причини за това. Ако видите какво се случи след важното решение при представянето на програмата за използване на спектъра и за освобождаване на обхвата от 800 МГц за използване от 4G. За сега само 17 от държавите членки са освободили тези частоти. Този процес продължава, но няма да приключи скоро. Това създаде сривове в бежичния сектор и трябва със съжаление да подчертаем, че европейските производители нямат собствен пазар. Те трябва да се конкурират в други части на света. Предложението има две цели. Първо, да се засили сътрудничеството между държавите членки при разпределението на радиочастоти. Трябва да има нотифициране и комисията трябва да даде своя коментар. Идеята е да видим как могат да се използват малките клетки в цяла Европа. Те използват по-малко енергия, за да имаме възможност да се разполагат мрежи за безжичен достъп до интернет без особена бюрокрация. Фирми, които искат да предоставят услуги на бизнеса, на публичната администрация в Европа трябва да използват хармонизирани правила. Иначе ще има объркване за това какви точно са правилата на играта, когато става дума за, предлагане на услуги от една мултинационална компания, която действа в Европа. Да стигнем сега до елемента потребители. Тук става дума да се предоставят основните елементи на потребителите за свързан континент. Първо, те трябва да имат яснота по договорните условия, колко ще плащат, какви са тяхните права и задължения, какви са цените на оператора. Трябва да а, има а, един, ед, една обща фактура, която да обхваща всички тези елементи. Трябва също да са защитени правата на европейските потребители при ползването на електронни услуги чрез нещо като харта за гарантиране на техните права. Широко обсъждане е въпроса за основните характеристики за достъпа до мрежата. Ние решихме да не се предлага регулаторно, бюрократично решение, а да предложим законодателен акт, да има една напълно открита, прозрачна система, да има отчетност в процеса. Ние сме убедени, че Европейската комисия излезе с едно балансирано предложение, то все още е само предложение. Демократичните институции трябва да решат какъв да бъде пътят, който да следваме от тук нататък. Всичко обаче се прави изключително прозрачно, видимо е за всички в Европа. Вероятно се спомняте, че имахме възможност да излезем с препоръки за неутралността на мрежата, за да не се допуска различни интерпретации в Европа относно какво представлява неутралността на мрежата в Европа. Законодателството, което предлагаме, може би най-съвършеното в света и е по-концентрирано от върху потребителите, отколкото законодателството в това отношение в САЩ. Нашето предложение поставя в центъра от това открития интернет, той да не бъде блокиран, управлението на трафика да се прилага, когато е необходимо, за да се избегне задръстване а, на трафика а, в а, интернет без дискриминация. Това са най-важните характеристики. Разбира се, има много технически детайли, които ще бъдат обсъдени и ние с удоволствие ще се спрем на тях, когато вашата комисия и други парламентарни комисии поискат от нас да представим такива допълнителни подробности. Може ли да кажа още само нещо за роуминга? Какво е основното предложение за Ромека? Става дума за промяна в парадигмата. Първата ни стъпка е да кажем, че няма да има допълнителни разходи за роуминг при получаване или изпращане от 1 юли 2014. Разходите за сега спаднаха и затова не е оправдано да се плаща от потребителите, когато получават съобщения в Европа. Роумингът не може да бъде е, елиминиран, защото има външни разходи, когато сте в друга мрежа. Но ако говорим за една широка европейска мрежа може да се интернализират разходите и няма да има основания да се прилагат цени за роуминг. Трябва да има съюзи между компаниите под някаква форма, да има консолидация или, или пък засилване на търговските отношения между тях, за да могат тези външни разходи да станат вътрешни разходи. И така, след две години ние сме убедени, че ще можем да примахнем роуминга за всички европейски граждани. Чудесна новина. Много ви благодаря за вашето изложение. Започваме дискусията. Колегите знаят, че ще има и други важни етапи по тази тематика. Едното ще бъде представено на изследване на оценката на въздействието. След това ще има изслушване. Изслушване в нашата комисия, най-вероятно на 5 ноември. Така че ще имаме други възможности да се върнем а, съвсем а, накратко по тази тематика. Все още не е ясно какво а, мислят. А, нашите докладчици и докладчици в сянка, защото не са избрани. Днес ще бъдат избрани. Ще дам думата на координаторите на различните групи, които поискаха думата и след това на други колеги. Де Кастилио, Марзолев, Траутман, Рубик. Това са хората, които са се записали до момента. Моля ви съвсем накратко, защото трябва да дадем думата на господин Виола, който има други задачи. След това и трябва да си тръгне. Наистина, моля ви съвсем накратичко.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 Благодаря, госпожо председател. Всички ще направим наистина усилия, за да сме кратки. Наистина това е тема, за която ще говорим отново. Първо искам да благодаря на комисията за това, че бързо се отзова на поканата ни и за тази презентация. Може би няма да говоря по съдържанието днес. Нека да засегнем по-скоро процедурните въпроси. Нямам намерение също да се връщам на огромното значение на всички тези аспекти, свързани с свързването на Европа, свързания континент. Мисля, че не е моментът за това. Не е момент сега да анализираме това значение. Нека да се възползвам от присъствието на комисията, защото тук се сблъскваме с едно предизвикателство. Нека станат ясни нещата, да станат ясни ангажиментите. Вече съм имала възможност да го кажа пред е, комисаря, както и пред колеги на други срещи. Например, вчера имахме много интересна среща с е, комисаря Круз и една фундация, това е изключително важен пакет, ние го знаем, но според нас той е закъснял в края на мандата, а парламентът все пак има отговорности. Би било добре да разполагаме с цялата информация, която ще ни позволи да действаме бързо. И искам да припомня моята позиция – Ще започна с това, че господин Виола е напълно прав, когато ни представя всичко това като пакет. Комисията, парламентът, трябва да спазят задълженията си, а именно да заемем позиция спрямо този пакет. Логично е да се разгледат всички елементи от този пакет заедно. Това е техническа необходимост. И освен това и политически не би имало смисъл да си правим някакъв списък, като списък за пазаруване, като разглеждаме различни елементи и оставим на страна други. Трябва да си дадем ясна сметка какви са нашите възможности, но и какви са нашите граници също. ще можем ли да преговаряме с съвета? Не, ние знаем много добре, че това е напълно невъзможно. Обаче бихме могли да представим нашата позиция на пленарно заседание преди март месец. С възможно най-добра ефективност. Имаме секретарят тук в нашата комисия за промишлеността и бихме могли наистина да ускорим малко работата си, за да спазим ангажиментите си. Както ви казах, за нас това е предизвикателство. Нека се опитаме да реагираме на това предложение на комисията. С настоящия състав на парламента, след като 5 години вече обсъждаме всички тези елементи. Сега отговорът на парламента трябва да бъде ясен. В нашата комисия за промишлеността много пъти сме обсъждали подобни теми. Трябва да определим онова, което е най-важно според нас и онова, което не е толкова приоритетно и да направим заключение, защото наистина предизвикателството трябва да се поеме. И мисля, че сме способни да го направим, както от към график, така и от към съдържание. Затова нека да вървим напред, нека наистина да поемем предизвикателството по този пакет. Защото, както ви казах, тук не става въпрос за това всеки да дърпа чергата към себе си и да изслушваме всяка държава членка. Просто трябва да вървим напред с целият пакет. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на Тереза Матура като ще помоля също да гледа часовника. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм кратка. Нашата група споделя анализът, направен по този отрасъл. Отрасъл, който наистина има сериозни проблеми в Европа, проблеми свързани с конкурентоспособността на целия отрасъл. И това е във вреда на, вреда на потребителя защото цените и качеството на обслужването не са на висота. Затова благодаря на господин Виола за всичко това, което ни каза тази сутрин. Единен пазар на далеко съобщенията в Европа е нещо съществено. Мисля, че всички сме съгласни по тази цел, но, наистина има но и тук се съгласявам с госпожа Ди Кастилио, сроковете са много кратки с такъв обемен пакет, как бихме могли да постигнем някакво амбициозно споразумение преди края на мандата? А има и мерки, които са или е, преждевременни, или закъснени. Опасявам се, че ще има сериозни препятствия, така както имаше и в рамките и на предишните инициативи. Господин Виала говори за роминга. Това е неодавнашен въпрос. Нека да напомня ролята на моята група, която беше единствената, която защити роминг 3. Не знам дали ще бъде възможно да се промени позицията на останалите политически групи във връзка с предложението на комисията сега за хармонизиране. Възможно е, особено в съвета, да се сблъскаме наистина с сериозен отпор. Знаем, че този отрасъл традиционно е в правомощията на държавите членки, така че можем да очакваме наистина сериозни спорове и сигурно много трудно ще се постигне удовлетворително споразумение за всички. Но на пръв поглед тук има огромен потенциал за печалби, както за отрасъла, така и за потребителите. Затова имаме нужда от по-добра хармонизация в разпределянето на спектъра с едно единно разрешително, което ще позволи наистина да се намалят административните разноски и ще позволи един по-добър достъп до националния пазар, като се запази неутралитета на интернет и то на открития интернет. Не става въпрос само за печалби за потребителя, но също и за насърчаване на научно-развойната дейност в целия отрасъл. Нашата група наистина ще даде своя принос и ще подкрепи всичко това, което може да доведе до тези положителни резултати. Но, госпожо председател, от името на моята група искам да заключа следното. Макар, че искам да кажа много други неща, но сега ще кажа просто, че нашата група задълбочено изучава в момента това предложение. Както каза председателката, съвсем скоро ще бъдат посочени докладчиците и вече мога да ви съобщя, че моята група ще работи, за да можем да постигнем възможно най-доброто споразумение и за индустрията на далеко съобщенията в Европа, и за потребителите в Европа. Това трябва да бъде конкурентно способен отрасъл, за да може да се модернизира цялата ни економика. Благодаря. Благодаря. Чухме координаторите. Сега ще дам думата на различни колеги и започвам с господин Отман. Am... Благодаря, госпожо председател. Отлично е, че имаме възможност да обсъждаме не само рамката, предложението, но и предизвикателствата като цяло. Искаше ми се и Комисията за високоскоростен интернет да представи своя доклад. Мобилният високоскоростен интернет е най-бързо развиващият се елемент в човешката история. Глобалният растеж е 30% средно, което означава една историческа промяна не само на сектора на ИКТ, но и на економиката. Това е и правилният подход на нашата комисия не става дума за далекосъобщения, става дума за даване възможност за развитие на обществото и економиката. От тази гледна точка трябва да видим и какви са проблемите, както и възможностите. Европа беше водеща, що се отнася до интернет и далекосъобщенията. Nokia, например, бе продадена на Microsoft преди няколко години, а, извинете, дни. От 2000 година а, има 30 милиарда евро загуба на стоеността на фирмата. Apple, пък от своя страна, е увеличил с 350 милиарда своята стойност. Ето ви пример а, за промяна на баланса. Какво да направим ние? Не само да направим така, че да имаме най-добър капацитет и среда за развитие на индустрията, но и да имаме цялостен единен пазар. В представенето на Европейската комисия Имаме тук една снимка на турист, който лежи на плажа и се къпи и така ни представят високоскоростния интернет и роуминга. Не, ние имаме нужда от роуминг, за да може економиката ни да се развива. Не става дума само за туристите, които пътуват. Става дума за европейската индустрия, която трябва да е водеща. И това трябва да е важният подход. Така че ние трябва да направим така, че със съществуващото законодателство, с новите промени в него, да имаме единен пазар на далекосъобщенията. Закъснява предложението на комисията. Което пък означава, че ние трябва да се съсредоточим върху стратегическите промени, които могат да се извършат максимално бързо. Трябва да бъдем решителни, защото ако ние не се променяме, а света се променя с 30% средно, то какво ще стане? Така че ние трябва да се стегнем, защото промените стават другаде. Не само да се решават проблемите, но и да се възползваме от възможностите. Е, благодаря, колегата Траутман. Мерси, е, Патриция. Е, благодаря, Патриция. Чух добре встъплението на господин Вила. Той каза, че не става въпрос за предложение от различни разпръснати елементи, но става въпрос за пакет. Разбирам, че отказва е, подхода, който е, и аз съм отказвала в моя доклад. Подхода на парче. Но нека да погледнем съществените въпроси. Първият въпрос е, че имаме две логики, които се сблъскват тук. Всъщност, регулирането, значи, регулирането на пакета телеконкуренция и предложението на комисията, което е предложение за консолидация. Това са две различни логики. И господин Виола говори за междинен етап в случая, но днес ние не можем да преценим дали този междинен етап е положителен, дали е градивен или обратното в един критичен момент може да се окаже уязвим момент в, в сложното положение на далеко съобщенията. Не става въпрос за някакво регламентиране, което да е а, уеднаквяващо. Трябва по-скоро да говорим за сходни условия. А сходни условия е нещо много неясно в този контекст. Искам да знам как комисията може да се намеси спазвайки субсидиарността, защото това е много важно. Аз установявам, господин Виола, че вие признахте, че вашето предложение наистина се сблъсква с проблема за субсидиарността, когато казахте, че местните мрежи не трябва да се регулират на европейско равнище. Ето това е нещо ново, което аз си отбелязах много внимателно. Така че днес имаме проблем с разбирането и с намесата на берек на органа на европейските е, регулатори, е, роля, която вие е, определяте. Освен това, втори въпрос. Иска ми се комисията да се организира, когато се гласуват съответните е, елементи, за да издаде съответните разрешения и съответните мерки. Защо комисията не се организира по-добре за сближаването на конкурентни групировки, не само в европейски мащаб, но и в международен мащаб? Както и колегата каза, тук става въпрос за загуба на капацитет на равнището на тези големи предприятия на наша територия. Не съм видяла ясно предложение за такъв план за развитието на оптичната нишка в Европа. А ако искаме да спазим справедливостта между гражданите, защото не става въпрос просто за по-добри договори, те просто трябва да бъдат включени към оптичните нишки. Това е основно право, за да имат наистина бърз интернет. И очаквам комисията да докаже капацитета си да развие такъв план за разгръщане. Освен това, искам да подчертая, че има много сериозна разлика между различните държави северните, източните, западните страни. И свързаността ще бъде наистина важен елемент от конкурентоспособността и от привлекателността на нашите индустрии. Така че това е европейски въпрос. Освен това трябва да говорим и за стратегическите въпроси, така както го говорим и за металургията, така и тук трябва да имаме стратегическа визия за разгръщането на оптическата нишка. Не става въпрос просто за търсене на финансиране в фондовете за кохезия, просто защото трябва да се обърнем към друг ред на финансиране, а за сега не виждам такъв начин. Сега във връзка с паспорта и ще ускоря малко нещата. Опасявам се, господин Виола, искам да чуя отговора. И този паспорт може да бъде много интересен. Не съм против, но ще благоприятства по-богатите и онези, които присъстват по-силно в европейските държави, а не средните предприятия които обаче имат нужда именно от малко помощ. И накрая клауда, облака. Вие се позовахте на това, като казахте, че облака е много важен за развитието на цифровата економика. Знаете, че тази тема не се обсъжда много лесно с нашите партньори, в частност в рамките на преговорите с САЩ за партньорството и свободната търговия. Изисква се да се съхранят данните на европейските граждани. Всъщност днес ценностите са върху свързаността и върху данните. По тази точка считам, че економически анализ на комисията наистина има сериозни пропуски. Индустриалната стойност, стойността на данните и стойността на свързаността. Благодаря колега. Моля, има след това точка, която свързва на колега, който бърза. Много ви моля, много бързи. Ще има и други възможности за изказване. Херцог, Рубик и Чичестър. Наистина много малко време ще ви дам. Херцог има на Thank uh, uh, Благодаря. Много се радвам, че ви слушахме, господин Виола, но ми се искаше да бяхте дошли тук преди година, за да ни разкажете за това досие. Споделям становището на колегите, че закъсняваме, поне по три причини. Делегацията ни се върна от Корея, където имат 5G мрежа, дори не 4. Така че светът бърза напред и ние закъсняваме не отговаряме на потребностите. Европейците искат да бъдат взаимосвързани, потребителите, гражданите, МСП, всички искат да бъдат взаимосвързани. Ние закъсняваме, не отговаряме на нуждите на нашите жители. Да, господин Виола, закъсняваме също така и що се отнася до законодателството. Комисията ИТРЕ и законодателят тук няма да поема отговорността, ако не може да се свърши работа на първо четене. Аз отговарям за друго досие. Аз, ако искам февруари да ми се свърши доклада, да мога да го дам за превод, има и много други неща, така че ние работим много усилено с всяка минута закъснение, ние всъщност ще се окаже, че не можем да си свършим работата и парламента няма да поема отговорността за такова забавяне. И трябва, това трябва да се каже ясно. Колегите се изказаха по същество, но като докладчик по другото досие искам да припомня на колегите, че проблема не е само трансграничен. 30% от европейските граждани живеят в селски райони. Те не са взаимосвързани. Цифровия вододел се разраства. Има нови видове дискримина... дискриминация. И ние трябва да се погрижим за тези хора. Моля ви, Европейската комисия да направи всичко възможно, И тук и по другите досиета за използването на високоскоростен интернет, да не закъснем, защото такава отговорност не може да лежи на нашите плещи. Благодаря, колегата Рубик има думата. Благодаря, госпожо председател. Това, което ме притеснява е, че това е един от най- важните сектори за нашата конкурентоспособност, за нашето бъдеще. Това, което можем да забележим е, че единния пазар някакси не върви е, според план, а се случва като че ли случайно. Когато си гледам имейлите или погледна Фейсбук, е, вкъщи плащам около 3 евро. Ако отида в друга европейска държава, Същото струва 540 евро. 3 евро на гигабайт в къщи. И ако напусна Европейския съюз пък, то тогава може да ми струва 14 000 евро на гигабайт. Може ли някой да ми обясни това? Как е възможно това в една пазарна економика? 3 евро вкъщи, 540 в чужбина. Къде живеем? Не разбирам защо комисията не натиска а, тази тема напред и не прави повече, така щото гражданите да могат свободно да се движат в Европа без а, експлуататорската дискриминационна среда, в която се движат. Телекомите са изключително важни, особено за младите хора. Има големи трудности при изграждането на пазара на други държави. Виждаме, че границите отново се издигат. Създават се бариери и пречки. Пазарът на бъдещето бива спъван. Европейския парламент ще свърши работата си, независимо от политическите граници между групите. Вече става ясно, че трябва да се забързаме. Интернет се разраства с всеки ден. И преди изборите ние искаме да покажем какво може да направи Европейския парламент. Виждам, че дори имаше аплауз тук. Давам думата на Ламберт. Споделям гневът, който изрази току-що Пол, когато обсъдим, обсъдихме регламента Роуминг 3, имахме една възможност. Една възможност да унищожим роуминга. Можехме да го направим. Не си сам. Искам да ти припомня, че зелените подкрепяха такава една идея. Можехме да намерим едно бушинство, което да каже хайде да махнем роуминга. Можехме да добавим това към предложението на комисията, но нямаше мнозинство за тази идея. Така че много се радвам, че сега има такова мнозинство. А, установих обаче, че сме загубили една възможност. И тук ще сравня нещо работата ни в ЕКОН, например. Там допълнихме елементи, към предложението на Европейската комисия, що се отнася до прозрачността и финансовото регламентиране. И комисията дори ни помогна на моменти. В този случай Нели Крос не беше на наша страна, когато имахме нужда от нея. Сега е променила становището си. Радвам се, че това е станало. Наистина се надявам това да стане реалност, но имайки предвид календара ни, мисля, че ще бъде изключително трудно да постигнем някакъв успех преди края на нашия мандат. Благодаря ви, че бяхте бърз, господин Оди. Мерси, мадам ла Благодаря, госпожо председател. Две забележки. Първо за достъпа до услугите. Чух колегите си, чух опасенията им във връзка с равнопоставеността на европейския гражданин, където и да се намира на европейска територия. Мисля, че това е момент, който недостатъчно е разгледан. Гражданите го преживяват. Аз идвам от селски район, там съм избран и наистина гражданите го преживяват на национално равнище. Те нямат още ясното усещане наистина, че са малтретирани на европейска територия, но това ще стане много скоро. И ми се иска наистина да чуя мнението на комисията. Защо, въпреки забележките от парламента, не се включи такъв е, е, момент за равнопоставеността на територията. Вие казахте, че няма публично финансиране, но извинявайте, но в финансовата рамка много работихме, за да има клауза за политическо преразглеждане. Така че е, моля ви, е, не дейте сега да предрешавате какво ще решат гражданите по време на изборите. И е, приканвам политическите групи да се захванат с тази тема в дебатите за равнопоставеността на гражданите. Във връзка с е, енергийните мрежи, това са собствени ресурси, на Европа, там да има съвсем малък дял, който да се е, отделя от е, тях. Нека да го наречем не такса, както някои го правят, а по-скоро е, задължително вземане, за да може да имаме европейски собствен ресурс за високия дебит. Втора тема аз бих искал да разбера е, как ще се е, третират чужестранните доставчици. Дали в този регламент ще се включва принцип, който изглежда е политически подкрепан от парламента, принцип за реципрочност. Тоест, ако се приеме определенето за чуждестранен доставчик, ако добре съм разбрал, това е предприятие установено в Европа. Дали Google, който, например, се установява в Австрия, се счита за европейски или чуждестранен доставчик? И като европейски доставчик може ли да получи паспорт, за да прави каквото си иска върху европейската територия, без ние да можем да а, се намесваме във връзка с истинския доставчик, т.е. доставчика, който наистина употребява е, европейска работна ръка и така нататък. Т.е. имаме ли реципрочност във връзка с това дали наш оператор може да се установи по същия начин в чужбина, например в САЖ в случая. Аз не съм открил този принцип на реципрочност в е, предложението. Затова искам да чуя мнението на комисията по този въпрос. И ако комисията не е включила този момент, предлагам политическите групи да се споразумеят за някакво тако, подобно предложение за включване в текста на комисията. Благодаря. Е, мадам Ниб. Сега колегата Чичестър и госпожа Ниблер има думата. Благодаря, госпожо председател. Защо Европейската комисия не проведе консултация по това предложение? Да се законодателства бързо означава след това, когато ням, когато имаш повече време, единствено и само да съжаляваш за случилото се. Благодаря, госпожа Ниблер има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се съглася, че това предложение доста закъсня. И ако има едно послание, което трябва да отправя към вас, то ако има такова предложение толкова късно и искаме ясен политически сигнал, се питам защо комисаря не е тук. Нали иска политическо послание? Явно това е основната, основния му проект. Шест месеца преди края на мандата на този проект очаквах да има лично присъствие на комисаря тук. А сега ще дам думата на представителя на съвета Яки Мавичус. Много бърз ще ви моля да бъдете. Моля ви наистина съвсем накратко какво смята да направи съвета и след това съвсем накратко на господин Виола, който ще го помоля пак да дойде, защото темата наистина е много важна. Имаме нужда от повече коментар, имаме нужда от време за допълнителен коментар. Благодарим те думата. Much, And, uh... Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Искам да благодаря на господин Виола за неговото експозе. Искам да му благодаря от името на председателството на Европейския съюз. Миналата седмица ние слушахме в работната група, в рамките на Корепер, по-детайлно представене. Ние се даваме сметка колко а, сложна е темата. Съгласен съм с депутатите, които се изказаха днес. че е необходимо време за обсъждане на въпроса. И позициите на държавите членки към момента също показват, че ще е необходимо време, за да се постигне напредък по това досие. Разбира се, ние ще се опитаме да постигнем напредък по това досие, но с наши темпове, като отчетем всички важни аспекти по подходящ начин. Предстои през октомври заседание на Европейския съвет и вероятно ще има обсъждане и по тази тема държавните и правителствени ръководители ще допринесат а, с а, насоки и това ще ни даде ориентация с какви темпове можем да се предвижваме при разглеждането на това досие. Не може да се направи прогноза за това какво може да се очаква през едните месеци и за това считам, че е най-добре да се направи анализ и да видим по какъв начин можем да процедираме след като са готови съответните позиции. Благодаря. Да, ние ще следим това досие. Преди да дам думата на господин Виола отново, бих искала от мое име да кажа нещо в отговор на госпожа Нибле. Комисаря Круз беше в Страсбург. Тя ни е запозна неформално с това сложно досие. Тя ще бъде отново тук, но днес ние поканихме господин Виола, защото според мен Понякога са необходими по-скоро технически детайли, отколкото политически експозета. По-късно ще имаме възможност да разговаряме и по политически въпроси с комисаря. Искам сега да дам думата на господин Виола. Разполагате с 6-7 минути за отговор и разбира се, ние ще ви поканим на изслушването или дори по-рано. Има доста въпроса, които бяха поставени и сега ви давам думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много за това, че ми давате възможност да дойда отново, за да отговоря по-подробно на въпросите. Аз действително искам да дам детайлни отговори. Затова ми извинете, че сега ще дам по-общи отговори. Благодаря обаче за поканата, благодаря за това, че подчертахте, че заместник председателя на Европейската комисия, госпожа Крус, е готова да дойде тук при необходимост. Днес аз бях поканен тук за тези технически консултации. Разбира се, хода на напредъка по това досие не зависи от комисията. Ние не искаме да налагаме срокове. Това е цело в правомощията на съзаконодателите. Те трябва да го решат. Това комисията може и ще направи е да окажем пълна подкрепа, да предоставим цялата необходима информация за технически брифинги в реално време, дори ако се налага, ние сме готови да мобилизираме своите сили. Разбира се, ако разполагаме с повече време, ще е по-добре. Искам да подчертая това, което беше коментирано от някой от членовете на вашата комисия, че сектора се променя със скоростта на светлината. Дискусията, която водихме преди една година, не е същата, каквато водим в момента. Ние говорихме за необходимостта всички да могат да използват устройства. В Европа това сега е напълно различно разискване, отколкото преди една година по този въпрос. Ако прочетете оценката на въздействието, виждате, че става дума за свързване на Европа. Примахването на роуминга е необходимо, когато хората пътуват, но не само. Това е необходимо, за да имате връзка в автомобилите. Представете ли си един автомобил, ако пресече граница да спре да работи? И примахването на роуминга означава да направим така, че да имаме един истински свързан континент. Аз ви представях една а, а, картина, свързана с вакансиите, но а, ние очакваме да настъпят а, промени След малко ще пътувам за Рига, ще се срещнем с регулаторните органи, ще се опитаме да разперем какви са техните бележки. Ние ще ги слушаме. Разбира се, те ще бъдете слушани от съзаконодателите, както и от нас. Реакцията на пазара беше доста положителна към предложението Ако се запознаете с финансовите анализи, ще установите също, че като цяло има положително отношение към предложението. мога да ви кажа, че може би няма да ви хареса частта отнасяща се до потребителите, но нека да наблегна отново, че става дума за един а, пакет. Но дори по отношение на частта отнасяща се до потребителите, имаше положително отношение, положителен международен отзвук, що се отнася до, до роуминга, считат, че е поносимо. Има над 100% увеличение на цените в, от една от друга част на Европа и не само на роуминга на данни, но и за телефонни обаждания. В този случай не можем да говорим за свързан континент, а по-скоро за несвързан континент. Какво трябва да направи политиката? Аз вече казах в началото, че ние говорим а, за инструмента за свързване с Европа. Бяха предвидени първоначално 8 милиарда. Това не беше прието обаче а, и трябва да използваме и структурните фондове, по-голямата част а, от а, Средствата ще дойдат обаче от частни източници, ето защо регламентирането става толкова наложително. Относно консултациите, част от тези предложения бяха консултирани много детайлно през последните две години. Едва ли това е изненадващо. Аз отдавна работя в този сектор. Тогава не работих с очила, както сега. Не мога да кажа. От... И проведохме 7 консултации, много заседания на работни групи. Също се отнася също а, и за консултации а, относно неутралността на мрежата. Имахме консултации с Берег, с регулаторните органи и прочие. Всички части бяха на широко обсъдени, бяха проведени консултации с широк кръг заинтересовани страни. Казах, че след малко заминавам за, за Рига, за среща с Берег. Благодаря, че намерихте време за тази презентация. Ние ще представим, ще отчетем коментарите, които бяхте, бя, направихте. Относно Берег, е, е, ние е, считаме, че Берег трябва да има постоянен председател, който да се отчита пред парламента. Предлагам да засегнем този въпрос в по-големи детайли на следващата ни среща. Съжалявам, че не можах да отговоря веднага на всички поставени въпроси. Но на последно място искам да се спра за, на въпроса за консолидацията. Това предложение няма да доведе до промяна в законите, свързани с конкуренцията. Участниците на пазара трябва да решат дали искат да инвестират или не в друга европейска страна. Ако искат да го направят, това е добре, това е добър знак за Европа, но не може да се принуждава, която и да е частна компания, да инвестира в друга държава членка. С това предложение ние създаваме условията за преодоляване на бюрокрацията, използването на спектъра да се става при сходни условия. Когато говорим за местна конкуренция, там където има консолидация, има конкурен... конкурентни органи, има регулаторни органи, те трябва да свършат своята част от работата, те трябва да предприемат действия при нужда. Нищо не може да спре прилагането на клаузите на договора, що се отнася до конкурентното право. Благодаря. Знаем, че част от отговорите ги дадохте. Аз се извинявам, казва оратора. Да, съгласна съм и всичките колеги са съгласни, че и така може да се подходи. Ще има друга среща, ще се задълбочим там. Тази тема ще бъде постоянно във вниманието на нашата комисия с анализа на въздействието, изслушването на ИТРЕ, което ще бъде на 5 ноември. Така че има точен календар, който всъщност ще бъде доизяснен днес нашите координатори, когато се видят с председателя. Благодаря. Благодаря на вас, на колегите, на председателите на председателство на съвета. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Дола пароля, рапида. Веднага давам думата, без да губя време, на колегата Бенштайн. Става дума за оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието от страна някои големи дружества и групи. 30 минути. Надявам се да не прескочим и тук във времето, за да може колега след, след това да отиде да си върши работата. Се воля интервенира колега Бенштайн, ала парола. Благодаря, госпожо председател. С течение на годините and the social challenges they face. The Commission's proposals is about how companies report their CSR activities. Въпрос опира това каква информация трябва да предоставят големите дружества. Съпоставеността, прозрачността са важни за заинтересованите страни. Затова е много важно фирмите да предоставят а, информация. Радвам се, че беше представено това предложение на комисията Имам само няколко предложения за изменения, най-важните аспекти. свързани с корпоративната социална отговорност. Ако искаме да се подобри прозрачността, за да могат да се съпоставят и докладите, има смисъл да се използват съществуващите европейски и международни рамки за докладване по КСО. Трябва да има съпоставимост при четенето на докладите от фирмите. Аз идвам от държава, където имаме успешен опит по докладването по КСО. През 2008 беше започнато. Предлагам в едно изменение фирмите да предоставят информация, свързани с стратегиите. Нашите, нашият опит посочва, че голяма част от фирмите искат да интегрират КСО дейности, вместо да отговарят на въпроси, че нямат стратегия, което е лесният изход. Защото това се превръща в лоша новина, ако една фирма няма КСО стратегия. И това е лоша реклама за една фирма, ако тя не гледа сериозно на отговорността, която носи към останалия свят. Фирмите трябва да предприемат такива мерки, които допълват тяхната, тяхната бизнес стратегия. КСО стратегите трябва да са базирани на а, техните а, бизнес а, решения. Не може да се карат фирмите да следват един списък категории, които нямат отношение към бизнеса. Искам да ги насърча да помислят каква стратегия КСО може да се приложи спрямо тях. Приветствам измененията, които ще бъдат представени от колегите и техните коментари. Благодаря на колегата, на Ланги, след това Краутсме, след това Ламберт. Това са тримата колеги, които са се записали за сега. Ja, danke schön. Leider kann unsere Schattenberichterstatterin heute nicht hier sein. Insofern werde ich ein paar Punkte von ihr. Благодаря. Нашия докладчик Сянка, за съжаление, отсъства. Така че аз ще ви представя някои бележки. Благодаря ви много за вашия доклад. Давам си сметка, че подхода към докладването по корпоративна социална отговорност на предприятията отговаря на европейските ценности и това е нещо, което можем да подкрепим. Това е добър подход. В дискусиите, които сме провеждали, сме говорили за доста неща. Например, сме давали примери с Бангладеш и сме казвали, че европейските предприятия също трябва да се съобразят с е, европейските ценности. Следователно, много международни организации считат, че тези социални аспекти, аспектите свързани с околната среда, също трябва да бъдат е, подчертавани и да има напредък по този въпрос. За това и подкрепям доклада. Нека кажа, че не бива обаче произволно да се разглеждат тези въпроси. В момента точно така се случва Премахват се националните критерии и се основаваме върху европейски критерии за а, този доклад. И това е добре, но трябва може би да се направи една допълнителна стъпка. Най-използваните стандарти и тези, които а, с, имат най-добър резултат, а именно а, стандартите на ОИСР, би трябвало да се превърнат в норма за този доклад. Разбира се, някои предприятия ползват други е, норми и за това е, премахваме в изменение пето е, термина национален. Сега, разбира се, всички социални стандарти и екологични стандарти са под въпрос и са сложен въпрос, както и равенството между мъже и жени, както и спазването на правата на човека. Това са съществени моменти, които трябва да бъдат записани в текста. Освен това, стои въпросът, свързан с веригата на доставки. Мисля, че и този въпрос трябва да бъде разгледан, защото в акционерните дружества много често има проблем – тези предприятия не произвеждат самите те, те купуват и продават. И така са част от веригата на доставки. За това трябва да разгледаме и подизпълнението. Съгласни сме по изменение четвърто и изменение осмо. Мисля, че предприятията, които не отговарят на съответните изисквания, трябва винаги да обяснява защо. В Европейския съюз има 42 000 предприятия, от които 2500 изпращат такива доклади. А за всички останали, които отказват да изпращат доклади, трябва да има изискване за обяснение. Изменение 4 обаче няма да мога да го подкрепя. По тази причина. Казва се, всички трябва да бъдат обхванати от приложеното поле, че не трябва да има изключение. И по тази причина отхвърлям и изменение 8. Иначе съм съгласен, че трябва да се намали бюрокрацията, особено за малките и средни предприятия. Трябва да се види как тези норми могат да бъдат приложени с възможно по-слаба бюрокрация. Това е едно от следващите ви изменения. Да, трябва да има задължение, което да е свързано с съответните норми. Това трябва да е ясно и да бъде лесно изпълнимо. Благодаря. Благодаря ви. Сега думата има господин Клацман. Благодаря, госпожо председател. Господин Ланги, Говори се за най-различни въпроси, които трябва да се докладват по задължение. А в същото време искаме да е, задължаваме по-слабо нашите предприятия. И много често нашите предприятия наистина е, казват, че ние чисто пропагандно искаме да облегчим работата им. Сега, когато изисквате подобни неща от е, дъщерните дружества, е, това означава, че трябва цялата система да се промени, цялото им счетоводство, Защото трябва да се включи счетоводството на дъщерните фирми. И не се говори просто за хиляди е, евра, а говорим за милиони евро проистичащи от дъщерните предприятия. Трябва да се приложат основните насоки, трябва да се консолидират е, цифрите и става въпрос наистина за милиони евро. Това е огромен труд Тези, които използват тези доклади, е, просто искаха да докажат е, какъв е ангажимента им за опазване на околната среда. Аз съм работил в Гемини, в е, БАСФ до 2006 година. и знам за какво говорим. Освен това се налага и контрол. Аудиторите трябва да удостоверяват щетоводството. И за това мисля, че не трябва сега да добавим още един слой задължения и бюрокрация, защото няма как да засилим способността в Европа по този начин. Правим го за големите групи, а съвсем скоро това ще засегне и малките предприятия и аз съм абсолютно против това. Къде е ефективността? Не искам да навлизам в подробности. Е, колегата Бенштайн ви изложи подробностите. Мисля, че трябва да си зададем въпроса защо натоварваме все повече предприятията. За големите групи наистина това не е проблем да спазят тези задължения. Те разполагат със съответните системи, персонал, за да могат да изпълнят тези задължения. И за тях 30 000 евро, например, не са нищо, за да могат наистина да направят такъв доклад. Но трябва да се съобразим и с намаляването на бюрокрацията, и с регламента за по-добро законодателство. Нали, за това говорим. А сега отново се слага нов бюрократичен слой. Говорим за политика за многообразие сред предприятията. Какво и трябва на е, едно предприятие? Трябва, трябват и по, е, повече мозъци, трябват и по-добри специалисти – За нас няма никакво значение каква е националността на, на, на необходимия персонал. Просто трябват по-добри служители. Затова искам да разбера защо трябва наистина да се лансира подобна инициатива. Сега ще спра. Мисля, че комисията трябва да води някаква последователна политика. От една страна по-добро законодателство, а от друга страна е, нова регулаторна рамка. Благодаря. Господин Кройцман, колко хубаво е, че има някой, който защитава интересите на бизнеса. Вижте, не зная какъв е вашия опит, но преди да дойда тук, аз съм работил над 20 години в бизнеса, така че знам за какво говоря. Познавам и малки компании, и големи компании. Не трябва да налагаме изисквания върху големите фирми, защото това ще стигне в последствие и до малките компании. Вече ми омръзна от либерали, които казват, ние сме приятели на малките и средни предприятия и искаме да ги защитаваме. Те създават работни места, те са новатори и прочие. Да, така е. Но когато стане дума за реална подкрепа с финансови средства, изведнъж зелените се оказваме сами и трябва да се молим на либералите да ни подкрепят. Разбира се, не говоря за НП, вие помагате, те не, но искам да кажа едно нещо. Аз напълно съм съгласен, че не трябва да обременяваме прекомерно малките и средни предприятия с допълнителни изисквания за предоставяне на информация. Те без друго вече са претоварени. Те не разполагат с ресурсите, за да могат да изпълнят законодателството. Трябва да се упрости законодателството. Разбира се, това не означава, че то да, трябва да е по-малко ефективно. То трябва да бъде упростено и ефективно едновременно. Повече съм раздразнен от големите фирми. Те се играят с правилата. Те се преместват в друга държава, където няма строги правила, да речем Бангладеш, но когато искаме предоставянето на финансова информация, ние освобождаваме малките и средни предприятия, но трябва да направим тази информация задължителна за големия бизнес – големият бизнес, аз съм работил 22 години в една голяма фирма и мога да ви уверя, че те разполагат с достатъчни пари, достатъчно средства да плащат големи, дефин, големи дивиденти, да плащат големи заплати и компенсации на техните ръководители. И за това за големите фирми трябва да има задължителни изисквания за предоставяне на информация. Трябва да а, има еднакви изисквания за предоставяне на информация, за да има и съпоставимост на тази информация, която се а, подава. Трябва да има задължителни норми, а, свързани с екологичните а, условия. И където и да работят по света, те трябва да отговарят на нормите на МОД. Още нещо, което искам да спомена. Вероятно се спомняте, че когато разглеждахме текста за предоставянето на финансова информация, имаше а, обсъждане за обсъжда, имаше обсъждане относно предоставяне на данни по освенни държави, но съветът го отхвърли, въпреки че парламента искаше това да стане по отношение на големите фирми. Що се отнася до прага и в сравнение с малките и средни предприятия, колко по-висок да е той, тук аз мога да проявя гъвкавостта. Не, този текст за предоставяне на нефинансова информация трябва да се използва като средство за разрешаване на проблема за докладване по отделни страни за големите фирми. Знаем от заключенията на Европейския съвет през май, че това е път, по който те са готови да вървят. Той е приемлив има политическо споразумение в Европейския съвет, че трябва да има финансови отчети на фирмите по отделни страни. Трябва да следваме съвета на комисията и да използваме настоящия текст това да се случи. Разбирам, че не точно тук му е мястото, по-скоро му е мястото в текста, който одобрихме преди няколко месеца, но ако не го направим тук, ще трябва да се изчака още няколко години ние обсъждаме пакета за далеко съобщенията, ние искаме да се направи нещо преди следващите парламентарни избори. Нека да използваме набраната скорост, за да постигнем напредък. Имаме други бележки, но съм съгласен с господин Кройцман да не се обременяват прекомерно малките и средни предприятия, но и да не се освобождават големите а, фирми. Това може да бъде също и начин да се накарат конкурентите им а, да работят по един по-устойчив начин. Благодаря. И аз ви благодаря за изказването. Колегата Оди е последен. След това ще дам думата на докладчика отново. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя колегата Бенстен за проявени интерес към тези технически въпроси. Бих искал да отправя една идея, не знам дали ще я приеме. Тук става въпрос за социални въпроси, т.е. че трябва да се предостави социална информация. Тъй като не можем да променим директивата, много често се случва така, но това е и положително за много от нашите текстове. Се питам дали не можем да въведем по-скоро едно второ задължение, което да е, се върти около данъчните задължения, защото става въпрос за счетоводен документ. И, и, и тези бюджетни данни за транснационалните групи е, ще се стоят в следното. Да публикуват е, плащаните данъци в различните региони на света в частност Европейския съюз и държавите членки. Защо го казвам? Защото по време на срещите на Г20 се оказва, че има измама именно върху това да се локализира определена печалба в определена държава. И тук става въпрос за трансферните цени вътре в групировките. Видях, че ОИСР е публикувал такава информация, за да се преразгледат препоръките за тези трансферни цени. Разбира се, няма да решим всички проблеми сега. Но не можем ли, се питам, да задължим тези предприятия в една такава глава за бюджетна информация, да искаме от тях делът от печалбата за определена държава. Нека Google ни каже какви данъци плаща в Австрия по дейностите, които се провеждат в съответната държава, значи в Австрия. Няма да решим всичко, но това ще е начало на прозрачността не знам какво мисли докладчика по този въпрос, но бих искал да наблегнем на този аспект и да помислим. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика, ще дам думата на представителя на комисията, господин Перния Бат. Имате думата. Uh, благодаря, благодаря на всички депутати за коментарите. През април Европейската комисия излезе с едно предложение за директива, което е компромисно решение. което поставя европейските фирми в предна позиция в световен план. Взимаме предвид също и тежеста, която се опитваме да премахнем. Става дума за административната тежест за малките и средни предприятия. Искам да изясня каква е идеята ни. Доказателствата, които събрахме, показват, че фирмите включват не само финансовите последствия в своите стратегии. При вземане на решения те разглеждат въздействието от работата им върху околната среда, върху социалната част от живота на техните служители, чисто финансово, не финансово. Това за тях е много важно. Има много доказателства. За това ние смятаме, че това законодателство ще бъде много полезно за бизнеса. Инвеститорите ни казват същото казаха, че имат нужда от такава информация, за да могат да направят цялостна оценка на развитието на една фирма, да видят какви са предизвикателствата пред нея. В момента няма достатъчно социална информация, екологична информация за отделните дружества, която да може да бъде анализирана от инвеститорите, така както могат да анализират финансовата информация, която им се предоставя. Смятаме, че Европа трябва да бъде водеща в глобален план. 2500 фирми в Европа само дават екологична информация и са прозрачни в това отношение. Искаме да се увеличи този брой. Има 18 000 големи дружества в Европа. В случая визирам най-големите фирми над 500 служители. Няма задължение малките и средни предприятия да предоставят такава информация. Това исках ясно да го кажа. Говорим тук само за големи фирми, около 500 служители нагоре. Тоест, говорим за общо 18 000 фирми в цяла Европа в управителния, извинете, в плана за управление на фирмата, в финансовия план, заинтересованите лица ще могат да видят сега и една цялостна картина за бизнеса. Тук се включва ще се включва информация за околната среда, т.е. въздействието върху околната среда на работата на тази фирма обществото, социалното е, последици, аспекти свързани с служителите, е, спазване правата на човека. Чух това, което казахте за вригата на доставките. Те трябва да гарантират след това корупция и приемане на подкупи и след това е, разнообразие или многообразие в борда на директорите. Това е едно балансирано предложение според нас. Говорим само за международна рамка, но и за национална. Има държави членки, които са направили голям напредък в тази сфера. Има кодекс за устойчивост в Германия, например. Има френско законодателство, което създава чудесна рамка, която може да се използва от фирмите за оповестяване на информация. Тоест има много примери, които могат да бъдат полезни. Има и международни рамки. Спомена се, споменаха се указанията на ОИСР, глобалната инициатива на ОНЕ за правата на човека, и други документи на ОНЕ. Полагат се и национални усилия. Е, ще спра до тук. Благодаря ви. Благодаря. Отново давам думата на колегата Бенстън за заключение на този етап. Е, искам първо да благодаря на всички докладчици в Сянка за приноса, който получихме. Когато говорим за изключение за малки и средни предприятия, бих искал наистина да видя какво се случва, защото в моята страна има опит в тази сфера и винаги съм мислил, че нещата трябва да тръгват от бизнеса. Самите фирми трябва да видят какви са предимствата, какви са ползите от това да участват в една стратегия за корпоративна социална отговорност. Междувременно в Дания или трябва да спазиш законодателството, или трябва да обясниш е, постъпките си. Не може просто да се каже нямаме стратегия за корпоративна социална отговорност. Е, след няколко години. 97% от големите фирми в Дания вече бяха разработили такава стратегия. За нас е лесно да изготвяме национална, извинете, европейска стратегия за тази политика и да налагаме отгоре правила. Разбира се, че има бюрокрация тук, но има въпроси, които трябва да получат отговор. Може да кажете, моята фирма може да напредне, ако има такава стратегия, ние правим това, което трябва. Ето това ще допринесе е, дори за стойността на тази фирма. Тя ще се повиши. Не става дума само за да отчитаме някакви неща механично и да налагаме нови тежести на фирмите стандартното отчитане може да звучи добре, но ако погледнем действителността и особено в страна като моята, където има такъв опит от доста време, ще видите, че е смислено фирмите да го правят и що се отнася до околната среда и до правата на човека. При нас има определени изисквания и информация, която трябва да бъде посочена от отделните фирми и Трябва да съберем информацията, която чухме днес. Не искам да налагаме бюрократични тежести на фирмите, както казаха колеги. Не говорим за малки и средни предприятия, говорим за големи фирми. Искам да благодаря на Жан Пьер и ще обсъдим новите му идеи. Благодаря. Благодаря, искам да припомня на колегите, че крайен срок за измененията е 3 октомври а гласуването през, в, ще бъде на пети, А, така че темата имате една седмица всъщност за представяне на изменения. Благодаря на колегата, на всички изказали се. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, което е становище относно доклада за оценка във връзка с органа на европейските регулатори в областта на дъргосъобщенията БЕРЕК. Давам думата на докладчика Седо и Алабарт. Само 15 на минути сме отделили а, е, тая точка от дневния ред, а, е, затова много ви моля да започнем веднага и бързо. Благодаря докладчика, може да се изкаже. Президента, uh, thank you very much. Uh... Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратко ще се изкажа по тази тема а, за Берек и оценката на офиса на Берек. Целта на този доклад е да очертае предварителните становища за оценката на Берек и Берек Офис. За онези, които не са запознати с това, Берек това е органа на европейските регулатори за електронни съобщения, е регулаторната а, служба на пазара на далекосъобщение. Тя е създадена 2009 година с пакета за далекосъобщения. При създаването бе дефинирано, че след 3 години Европейската комисия ще трябва да направи оценка на въздействието за ролята и работата на тази организация и парламента има право да бъде информиран за тази оценка. The purpose of this uh, report. Overall, as it... И така, Берег в момента функционира добре. Задълбочава се доверието между националните регулаторни агенции и Берег. Това допринася за ефективното постигане на целите на организацията. Това обаче не бива да пречи на дебата за възможността да се а, поставят цели, които да са по-амбициозни по отношение на единния пазар. Берек офис и връзката между Берек и офиса представлява проблем също. От една страна, в оценката се признава работата на тези два органа от създаването през 2009 година. Става дума за член 7, 7а, процедури и що се отнася до нетната неутралност и международния роуминг. От друга страна се показва, че има възможност за развитие някои структурни аспекти и по-специално в контекста на а, електронните съобщения. Този текст трябва да бъде реализиран. След това все още има спорове по независимостта. Според доклада за оценка, независимата роля на Берек все още е под въпрос. Независимостта на Берек се разглежда не само от гледна точка на институциите на Европейския съюз, но и от гледна точка на националните регулаторни агенции, т.е. от страна на а, държавите членки. Отчетността на тази институция трябва да бъде по-добре дефинирана на кого и, какво, и кому трябва да бъде отчетен берег. И не на последно място, местоположението на службата което, в Рига, което може да пречи на това да се следи РАК. какво се случва в европейските институции в сферата на електронните съобщения. Могат да се разгледат различни подходи, статичен подход – който говори за малка неефективност и модификации в структурата и след това еволюционен подход, който предлага а, промени в мерките, като даване повече работа на борда, да взема стратегически решения и да укрепи а, присъствието на Берег в Брюксел. И двата подхода а, се задават въпроси, свързани с ролята, ефикасността и местоположението на службата на Берег. Оценката посочва, че ролята на службата продължава да бъде неясна. Тя или съществува за да осигурява административна подкрепа, или поема по-водеща роля при изготвянето на работата на Берег. Много ви благодаря и очаквам коментарите на докладчиците в Сянка и на членовете на тази комисия. Благодаря ви. Благодаря ви, докладчиците в сянка. Катрин Траутман е първа. И след това ще видим дали има други. Мерси Благодаря много, госпожо председател. Първоначално комисията беше предложила агенция на име ЕКМА, но това се отказа от регулаторите и част от отрасъла, както и от мнозинството в парламента. Тази хибридна структура на две нива бе избрана, за да се създаде независимост и да се подобри последователността на рамката за регулаторите. Така че идеята беше да се сближават е, регулаторните подходи в частност в рамките на член 77а. Благодаря на докладчика за чудесния анализ по въпроса като същевременно се отбелязва и напредъка, както и всичко това, което все още остава висящо. Разбира се, подкрепям го по анализа, че системата е все още млада, въпреки че е, двуетапната система се избра също и в рамките на защитата на данните. Основният проблем за местоположението. Това е проблеми на други агенции и мисля, че не трябва да се подаваме на тенденцията за групиране, защото иначе по удалечените държави в Съюза никога няма да могат е, на тяхна територия да създадат, е, да приемат една такава агенция е, и, и орган на Европейския съюз и аз съм против това. Сега, във връзка с правомощията, мисля, че е важно наистина да се разширят за Берек и и не само във връзка с спектъра, но имаме проблем с хомогенността между националните органи, именно в областта на правомощията. И нашия докладчик го подчертава в параграф 6, впрочем. Наистина тук имаме много е, слабо е, слаба свобода на действие. Наистина може да има проблем с субсидиарността и това е въпрос, по който трябва да сме много внимателни, да подходим много внимателно. Трето, динамиката между е, службата и самия орган. Какво да направим? Дали трябва службата да се закрие, но в такъв случай ще се сблъскаме с отказаната версия на съвета. На времето се наричаше карт но това ще означава засилване на националните регулатори. А дали трябва просто е, втория етап да бъде сведен до първия? Ютаха го предложи, но според мен това няма да осигури добър резултат, защото се поставя под въпрос цялата независимост. Става въпрос за консолидиране на един истински европейски орган. Е, така че трябва да се намери това равновесие между е, органа и службата, за да се запази възможността за вземане на решение на органа. Мисля, че и това е и точка 15 в доклада. Нека да помислим малко по-задълбочено по този въпрос. Дали е добре да има собствени експерти в службата, за да могат да подготвят е, приложението на мерките по член 77а или пък е, е по-добре да се работи по инициативата на органа. Ето това са моите предложения, които просто допълват текста. Благодаря. Благодаря, Катрин Тротман. Няма други докладчици в сянка, така че давам думата на госпожа Ди Кастилио. Ла... Не мога. Благодаря. Благодаря. Благодаря на докладчика за предложението. Становище за оценка на работата на органа и на службата. Аз лично съм била докладчик за работата на този орган, тогава, когато разглеждахме пакета Телеком. Този орган се създаде е, с всички характеристики на една европейска агенция – по предложение на комисията, като парламентът е, и съвета се съгласиха да се създаде един такъв европейски орган, който да се основе на националните е, регулаторни органи. Разбира се, че това е още млад орган, съществува само от 3 години, в момента разгръща дейността си, както каза докладчика. Мисля, че има няколко важни аспекта, процедурата по член 7 за надзора, за независимост. Ромнига също е важен аспект. Работата на този орган е съществена. Много труд е хвърлен. В същото време не мисля, че трябва радикално да се променя, но както каза докладчика и както каза много добре и Катрин Тротман, все пак могат да се подобрят е, някои аспекти от работата на органа. Какво ми се струва уместно? Да се направи връзка между нашия дебат и предишния дебат, предишната дискусия с комисията във връзка с предложението за регламент за вътрешния пазар на далеко съобщенията. Цял набор от специфични предложения възникват в тази връзка, така че трябва да, наистина е, да разгледаме взаимната връзка. Можем да разгледаме работата на органа чрез измененията, които можем да въведем в предложението на комисията. И ето една идея от моя страна и ми се струва, че лесно може да се разбере в нашия контекст – Става въпрос за възможността Берег да има председател с малко по-дълъг мандат, отколкото днес, защото днес има ротация на председателите на всеки 6 месеца. А, комисаря а, го каза, и аз съм съгласна с нея, че този мандат е прекалено кратък, прекалено бързо се осъществява тази ротация. Това подкопава стабилността която ние търсим за този орган, за берег. Така че в рамките на нашата дискусия бихме могли да обмислим това предложение. Че в специфичната оценка на берег бихме могли да включим едно такова предложение, една такава идея, може би и други идеи, които да се вземат от предложението на комисията. Това можем да го направим чрез измененията. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Николета Фалконе от името на комисията и след това ще чуем докладчика отново. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Комисията изслуша с голям а, интерес становището. Много се радваме, че някои от заключенията са идентични на тези на комисията в доклада за оценката. И така, виждаме, че някои аспекти от доклада на парламента наистина са в същата насока, в която са и заключенията на комисията в доклада за оценката. Нашето заключение е, че Берек работи добре и това се казва и от докладчика, доказа, че е способен да постигне основната цел, определена при създаването му, а именно единство на вътрешния пазар, но същевременно се забелязват някои е, потребности от подобрение. Така както каза и госпожа Кастилю, и ние считаме, че Берек трябва да подобри стратегическото си място и има нужда от засилена стабилност за е, общото управление на службата. И за това и комисията направи е, едно предложение в последното си одобрено предложение, а именно в Берег да се появи нова фигура, именно фигурата на председател, така че да се премахне е, ротацията. За да имаме е, истински е, управленец начало на този орган и да се осигури по този начин доброто му управление. Благодаря. Благодаря. Връщам думата на докладчика за окончателния коментар. Най-напред искам да кажа, че получих информация от колеги, които не могат да присъстват тук, за позицията на групата. Искам да благодаря на докладчиците всяка сянка на комисията за изказванията. Ние ще направим оценка на представените изменения и да видим по какъв начин може да се подобри работата на Берег. Благодаря. Крайен срок за измененията 2 е октомври. Гласуване в комисия 5 ноември. Благодаря. Просимо пункто рiguarda Следващата точка е една по-различна материя. Делегиран регламент Става дума за Европейска програма за мониторинг на земята ГМОС за определяне на условията на регистрация. имена резолюция, подписана от определени колеги. Краутсман, Глате, Ливлерой и Валиан. Давам думата на Краутсман началото и след това на всички останали, които поискат. И гласуването по тази резолюция, както знаете, ще бъде утре, 20 септември. Имате думата. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als einer der Initiatoren. Уважаеми колеги, като един от съвносителите, искам да направя кратко изказване. С делегирани актове комисията прави предложения през последните три години. Основните решения се вземат, свързани с безплатно предоставяне на сателитни данни. Става дума за частни доставчици на сателитни услуги. Те се боят от конкуренция, от държавни такива. Но няма конкуренция по начина, по който е структурирана сега системата. Ние нямаме много детайлен анализ. Ако разгледаме американската система, ще установим, че тя предоставя безплатни услуги. Тя, тази система обаче е от по-лошо качество от европейската изостава. Това не означава, че аз съм против свободния достъп но финансирането става от европейските денакоплаци. Не зная дали данните трябва да се предоставят безплатно на абсолютно всички или само определени видове, може би по-стари данни трябва да бъдат безплатни. Това означава, че частните оператори, които са инвестирали огромни суми в своите сателити, ще имат проблеми на пазара. Разглеждайки регламента за ГМОС, ние се питаме дали трябва да се въведе принципа на реципрочността дали данните да се предоставят безплатно. Не се споменава нищо за условията, при които това да става. Въпросът е изключително важен и не считам, че той трябва да бъде оставен на а, делегирани актове. Ако имаме делегиран акт на базата на стария регламент, не знаем какво да очакваме. Не е съвсем ясно. Считам, че подобно важно решение трябва да бъде много внимателно анализирано и да бъде обект на сериозен дебат. Аз за това бих препоръчал да гласувате против този делегиран акт, решението да се взема в рамките на регламента Коперник. Благодаря. Давам думата на следващия съвносител. Господин Гланте. Не всички а, съвносители са от моята група, група в рамките на регламента ГМОС, който внимателно съм проучил, участвал съм в разработването, що се отнася до безплатното ползване на данни. Считам, че не всичко може да бъде регламентирано, въпреки че имаше много оживен дебат на времето. Един делегиран регламент, делегиран акт беше получен преди лятото. Получихме нужния брой подписи, за да може да се удължи срока, за да разполагаме с време да разгледаме този делегиран акт и именно това сме направили. Както каза току-що господин Кройцман, тъй като имаме вече новия регламент и го обсъждаме, член 15 на новия регламент Коперник, където се говори за безплатен достъп на, до данни, а по наше мнение, трябва да бъде отхвърлен, тъй като не можем да приемем подобен натиск. Следва да имаме предвид и за финансовата перспектива, за бъдещото финансиране на Коперник. Делегираният акт изпреварва нашето обсъждане и това е неприемливо. Следва да продължим разговорите, да ги задълбочим по отношение на тази резолюция. Благодаря. Давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Бракс, ако не греша. Греша ли? Аз отговарям за инфраструктурата за Коперник, както и, и по въпроса за достъп а, до а, данни. Това е в правомощията на а, моя отдел. Аз забелязах, а, че проекто резолюцията а, говори за някои а, формални а, неща, има закъснение, че може да стане това след няколко месеца. Не се засяга въпроса по същество. Разбира се, ние бихме предпочели да се дискутира същността на въпроса. Аз лично също съжалявам, че има забавене. Причината за това е... Аз съм на този пост от година и половина. Подготвителната работа беше свършена по текста. Консултирахме се с различни заинтересовани страни многократно. Подготвихме няколко варианта на текста. Един след друг. Представихме го на всички заинтересовани страни, отново за да получим техните бележки. Не е възможно да се ускори едно бързо решение, същевременно да се постигне консенсус с заинтересованите страни. Всички заинтересовани страни са запознати с наша, нашия текст. Имаше една а, фирма, която е против. Ние разбираме тяхната позиция. Това е свързано с Sentinel-2, но въпросът е известен от години, обсъждане е многократно. Решението беше взето и то е, че Sentinel-2 използва сензор, който съвпада с този използван от въпросната фирма. но ние се отказахме от това, за да можем да дадем възможност фирмата да продължи да го ползва. Това е забравено фирмата инвестира в сателита при това положение. Това е актуалното състояние. Тъй, тъй като токния, техния сензор е 100% по-добър, с по-добро действие, отколкото нашия. Ние искаме той да продължи да функционира. Нещо друго, което ги безпокои обаче, е дали ще има стабилни условия. Дали ще има рамка, при която да действа тази фирма в бъдеще. Отговорът е да. Дългосрочният сценарий предвижда резолюцията за сателитите да не се подобри през следващите няколко години. Така че тази фирма може да разчита през следващите 13 години на стабилен бизнес. Едва ли много фирми могат да кажат това, че след 13 години Yes. So, theoretically... Тоест, те могат да инвестират двукратно през този дълъг период – който е равен на две поколения сателити от този вид. Затова аз бих искал да приканя предложението за резолюция да бъде отхвърлено. Добре. Колегата Краутсман иска да се изкаже. Е, е Не, не, не, не. On, on this, sorry, sorry, sorry. We will vote. Изчакайте. Не, няма да коментирам, утре ще се види гласуването. Чудесно исках да питам, исках да ви блокирам за секунда, защото ще има още едно изказване преди евентуалните заключения и за това, понеже излизат, исках да ви спра за секунда просто. Колегата Оди. Сигурно не съм работил достатъчно тук, е, защото ми се струва много странен този обмен на мнение. Или може би нещо не съм разбрала. Когато говорихме за ГМОС, проведохме дебат за тарифите и аз бях за е, това, което заключихме тогава. Всички се споразумяхме около безплътността. Сега не разбирам комисията. Защо трябва правно основание за безплътността? Това е включено в първоначалното правно основание. Защо се налага такъв регламент сега, за да се осигурят безплатни услуги? Ако сега разбираме, че обществените пари вредят по някакъв начин на частно предприятие, съгласни сме наистина, че има граници за, за обществената интервенция. И, и това се налага, когато частната фирма не си изпълни задълженията. Но ако няма такъв пропуск, то тогава държавата не може да се намесва. Сега, когато вече сме говорили пред всички съграждани, че става въпрос за нещо изключително положително, а, а, а, а тръгваме назад, мисля, че ще станем просто смешни защо комисията иска правно основание за безплатността? Това вече е гласувано. И каква е тази форм, фирма, която в един момент провежда е, лобиращи действия за един абсолютно европейски проект? Наистина съм много объркан. Няма да го скрия. Благодаря. Добре, чухме всичко. Примерите, ръба, изказвания, позицията на комисията. Утре ще можем да решим спокойно. След обяда, мисля, че кога се гласува? Не. 26 септември. Не е след обяд. Добре. В а, втората сесия на октомври ще гласуваме а, пленарна зала. Благодаря на всички. Приключихме работата. Ще продължим в 3 часа след обяд. Благодаря.